Колеги, добро утро. Нека, ако обичате да започнем нашата работа, заемете местата си. Искам да открия нашето заседание. 16 февруари е днес. Имаме две сесии тази сутрин и след обяд. Като първа точка Искам да предложа приемането на дневния ред. Има ли възражение? Няма. Добре. В такъв случай приемаме дневния ред, че въжи. Втора точка. Съобщение на председателя. Нашият председател ще дойде към 10 часа, защото има други ангажименти в парламента, свързани с подготовката на срещата на съвета тази седмица ще се говори за Брексита. <clears throat> Това е нещо много важно. А сега нека преминем към гласуването. Моля, подгответе картите си за гласуване. Първата точка е е становището за освобождаване от отговорност за прилагането на общия бюджет на Европейския съюз за 2014 година, раздел 3. Нашият докладчик е господин Преда. Господин Преда, искате ли да кажете нещо? Не. Беше отговорът. Благодаря. В такъв случай откривам гласуването. Едно. Кой е за? против, въздържали се, отхвърлиме. Трето, за, против, въздържали се, отхвърлено е. Четвърто, за, против, въздържали се, отхвърлено. Пето, за, против, въздържали се, прието. Имаме разделно гласуване за 6. Първата част за, против, въздържали се, приятели. е. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. Седмо за, против, въздържали се, отхвърлено. Осмо за, против, въздържали се, отхвърлено. Девето за, против, въздържали се, прието е. Десето за, против, въздържали се, отхвърлено. Единайсто за, против, въздържали се, отхвърлено. Дванайсто за, против, въздържали се, прието. Тринайсто за, против, въздържали се, прието. 14 за, против, въздържали се, прието е. 15 за, против, въздържали се, прието е. Имаме осно изменение 1 за, против, въздържали се, прието е. А сега, моля, електронно гласуване за цялото, за, върху целият текст. Doesn't work? Can we check uh, what's going on with the... Um... Не работи. Господин председател, аз съм за, нямам карта за гласуване, аз съм за. А може ли да проверим машината на господин Петини и на господин Асис? И така за протокола, аз съм също за. Те са за двамата колеги, както и госпожа Пири. Край на гласуването. И така становището е прието с 37 за гласа, 8 против и 3 въздържали са. Поздравление за господин Преда за приемането на становището. Oh, Okay. We on. А сега преминаваме към четвърта точка, което е проекто становище за освобождаване от, отговорно, от, от отговорност за прилагането на общия бюджет за 2014 година за Европейската служба за външна дейност. Господин Преда е докладчик. Господин Преда, имате ли нещо да кажете? Е. Аз искам да благодаря на секретарията и на колегите, които работиха заедно с мен. Мерси боку. Благодаря. А сега продължаваме с гласуването. Първо изменение. За, против, въздържали се, отхвърляме. Изменение трето за, против, въздържали се, отхвърлено. Изменение 4 и 5 за, против, въздържали се. Нека проверим. Не е ясно, нека проверим, моля. Проверяваме четвърто и пето. Yes. Okay. Many more against, but the hands were not really up. Rejected. Отхвърлено е. <clears throat> Седмо. Извинявайте. Да, да, шесто, да, шесто. За, против, въздържали се, отхвърлено е. Седмо, за, против, въздържали се, отхвърлено. Осмо, за, против, въздържали се, отхвърлено. Девето. <clears throat> За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Десето. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Изменени 11. За. Против. Въздържали се. Прието е. 12. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 13. За. Против въздържали се, прието. Изменение 14 за, против, въздържали се, отхвърлено. 15 за, против, въздържали се, прието. Заедно с устното изменение 16 за, против, въздържали се, прието е. 17 с устното изменение 1 за, против, въздържали се, прието е. Изменение 18 за, против, въздържали се, прието е. А сега преминаваме към електронното гласуване върху целия текст. Моля, гласувайте. Okay. Everybody voted. Yes, the vote is closed. гласуването. Е така, становището е прието с 40 гласове за, 3, 8 против и 3 въздържали се. Сега ще направим 20-минутна почивка в очакване на министъра на външните работи на Иран.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 Good morning again, dear colleagues. Uh, we will now start with the item 5 on our agenda. If I... Добре дошли, колеги. Uh, отново продължаваме с пета точка от дневния ред. Сърдечно приветствам днес в нашата комисия министъра на външните работи на Ислямска република Иран, господин Мухат Джават Зариф. Той е съпровождан от делегация от свои колеги. Искам да благодаря на господин Зариф, че прие нашата покана да говори днес пред Комисията по външни работи в парламента. Това е неговата първа визита в а, парламента в Европа след при емането на плана за действие през миналата година, плана за действие за а, свързан с иранската атомна програма. След прилагането на първата степен, на първата фаза на програмата, се случва тази визита. Този план открива нова възможност – за от, развитието на отношенията между Европейския съюз и Иран. Европейският парламент подкрепя развитието на тези отношения, включително и откриването на делегация на Съюза в Техеран. Ние продължаваме а, преговорите за с, споразумение за търговия с Иран. За това а, за нас ще е много интересно да чуем е, становището на министър за това как той смята, че ще се развиват отношенията в областта на търговията и в други области между Европейския съюз и Иран. Естествено, интересувани много и приключването на преговорите по атомните въпроси. Ангажимента на европейските институции тук е много голям. Бяха положени големи усилия от страна на върховния представител госпожа Могерини, а и от другите страни, участващи в процеса. Господин министр, през последните месеци бяхме свидетели на влушаване на ситуацията в за сигурността в Близкия изток. Даеш се разраства. Има конфликти в Либия, в Сирия и миграционния поток, който е резултат от тези конфликти, поставя под голям натиск съседните региони. Имаше две делегации е, миналата седмица в Египет, ръководена от господин Брок. Е, аз ръководих една делегация в е, Саудитска Арабия и Катар. Всички тези делегации ще бъдат дискутирани днес. А, освен това, трябва да кажа, говорихме и с високопоставени представители от тези страни. Проблемите са големи. Не се знае как, нямаме точна представа как да решим тези проблеми. Искам, бих искал да разбера вашите, вашето становище включително становището ви за вътрешната ситуация в Иран и защитата на човешките права. Структурата на дебата ни е следната. Е, вие като гост ще направите кратко въведение от 10-15 минути. Да речем 15 минути имате на разположение. След това а, депутатите имат възможност да зададат въпроси от минута, минута и половина, а след това вие ще можете да обобщите въпросите и да им отговорите. Господин министр, имате думата. Моля. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning to everybody. It's a... Добро утро на всички. За мен е удоволствие и чест е, да имам възможност да ви гостувам Нека най-напред да ви кажа колко високо ценя всички вас и тази възможност, която ми давате. Ценя и подкрепата, която предоставя Европейския парламент в дипломатическата сфера. Катрин Аштън, а в последствие и Федерика Могерини направиха много. Да не забравяме и работата на Хавиер Солана преди двете върховни представителки на Европейския съюз. Смятам, че Европейския съюз и Иран могат само да се гордеят за това, че дипломатическите отношения между тях работят. За нас дипломацията е альтернатива на неприятните опции, с които иначе разполагаме опции, които не винаги водят до приемливи резултати. Ние успяхме да получим резултати от дипломатическите отношения и да променим парадигмата, през която разглеждахме темата започнахме да обсъждаме е, въпроса през 2003 година. Аз по това време бях член на преговорния екип и започнахме да обсъждаме във формат E3. Е малко по-късно, според нас малко неоснователно, въпросът бе предаден на а, съвета на сигурност и той също започна да членува в преговорния екип. Ако бяхме запазили парадигмата, през която разглеждахме въпроса от самото начало, ако бяхме запазили до края, нямаше да получим този резултат. По това време политиците в САЩ не можеха да променят парадигмата си. Това, което е важно обаче, беше да помислим защо успяхме да стигнем до съгласие и защо успяхме да приведем в изпълнение това съгласие въпреки опозицията. След като постигнем а, резултата, а, много хора казваха, че няма да можем да го приложим. Показахме, че можем да постигнем резултата, ще покажем, че можем и да го приложим. През декември ние показахме на агенцията, че ще може да изпълним всички изисквания до януари 2016 година. Така че всички санкции паднаха през януари 2016 година. Ние всъщност предефинирахме проблема по начин, който ни дава възможност да го решим. Проблема се разглеждаше различно от Иран, от Запада и по съвсем различен начин от САЩ. В САЩ си имаше държавна политика, според която Иран не трябваше да има ядрена програма. САЩ нарекоха това уражена ядрена програма. Ние винаги сме смятали, че нашата програма е мирна. САЩ обаче настояваше на своето мнение. Ако се върнете назад във времето, през 90-те години, ще видите, че тогава САЩ твърдяха, че ние изграждаме ядрена централа. И това остана в протокола. На всеки един етап, на който се намесваше САЩ, намесата имаше за цел да няма никакви договорни отношения с Иран. Така че предефинирахме проблема. От самото начало обаче САЩ смяташе, че Иран не може да има ядрена програма. Точка и край. Което от своя страна направи невъзможно за Иран да изпълни целите, защото за да изпълним целите, това означаваше, че трябва да се откажем от правата си. През 2013 година, когато подновихме преговорите, успяхме да предефинираме целите си. Предефинирахме ги като казахме, че Иран има ядрена програма, която винаги ще бъде с мирни цели. Ето защо, вместо да имаме две разнопосочни цели, ние в крайна сметка успяхме да определим една цел, която да бъде наша и която да бъде приемлива за Запада и за САЩ. Причината за това беше, че САЩ и някои западни съюзници стигнаха до заключението, като че е невъзможно Иран да няма ядрена програма, защото Иран разполага с необходимата инфраструктура, знания и капацитет. Ето защо те приеха, че Иран трябва да има прозрачна програма, която никога да не доведе до производството на ядрено оръжие. Това беше приятата от всички цел. Приемането на тази нова цел, на цел, която просто беше предефинирана стара цел – защото, повтарям, идеята беше Иран никога да няма уражена е, ядрена програма. И в крайна сметка целта си остана същата. Просто предефинирахме целта, така че тя да отговаря на изискванията на всички. Така решихме реално проблема. Парадигмата е изключително важна. Изключително важна е, защото сега сме в различна международна обстановка – Глобализацията не води до сигурност при положение, че съседите ви са нестабилни. Не може да има просперитет, ако няма овластяване. Това е природата на глобализирания свят. Не можем. Наистина не можем. И е невъзможно да печелим в ущърп на другите. Всички трябва да играем поравно и всеки трябва да може да участва. Трябва да играем игра, в която всеки да може да спечели, защото в противен случай всички ще загубим. Ако успеем да разберем това, ако успеете да разберете това, ако успеете да схванете новото измерение на глобализирания свят, то тогава ще може да преминем нататък. Ще използваме успеха на дипломацията в ядрената област за други сектори ще приложим и за случващото се в региона. Може ли, например, да предефинирате предизвикателствата и възможностите в региона по начин, който да ни доведе до положителен резултат за всички или поне не до негативен? В нашия регион сме изправени пред много предизвикателства, но имаме и много възможности. Възможности за развитие, за продажба на петрол, имаме възможности за по-стабилни цени на петрола. Нещо, което стана явно дори за потребителите а именно, че стабилен пазар на петрола може да бъде от полза за всички. Имаме възможности за повече обмен между хората в региона. Е, разбира се, има и предизвикателства. Предизвикателствата са свързани с екстремизма, с тектанството, с насилието. Нека сега да се опитаме да предефинираме тези възможности и предизвикателства по начин, който да ни даде възможност да се справим с тях. Нека да разгледаме тези проблеми по начин, който да не накърнява интересите на никого. Нека да помислим какво може да постигне някой, ако накърнява интересите на другите? Никой не би бил приел подобен подход. Аз смятам, че е възможно да се справим, ако предефинираме проблема. Възможно е, ако започнем да разгледаме най-напред принципите, които всички споделяме. Персийския залив, например. Той е изключително важен за нас. Важен е и за много други държави в региона. Персийският залив се превърна в зона, където ще има много предизвикателства, свързани с екстремизъм, с колебания на цените на петрола, с корабоплаването, с околната среда. Около Персийския залив всеки гради ядрена централа. Така че ядрената сигурност също е предизвикателство в това отношение. Ако погледнете този конкретен проблем и ако помислите как бихте могли да предефинирате проблема така, че той да е приемлив за всички, да може да подлежи на решение. За хората, които живеят в Европа, е лесно а, да мислят по този начин. Вие изтъквате напред принципи, които трябва да бъдат прияти от останалите, за да може да се включат във вашите процеси. Говорите за доверие и казвате, че всяка една страна трябва да участва, за да се изгради доверието. Постъпвайки по този начин, можем да предефинираме проблемите в региона, така че да можем да ги решим смятам, че е възможно. Всички сме съгласни с принципите. Принципите на спазване на суверенитета, на териториалната цялост, ненакърнимост на националните граници, отхвърляне на намесата във вътрешните работи на другите. Може да отидем дори по-далеч неразпространяване на ядрено оръжие, свободна зона от оръжие за масово унищожение. Това са все принципи, които всички ние споделяме. Може да има сътрудничество и по отношение на околната среда, обмен на хора, туристи, а след това да се обърнем и към общите предизвикателства. Борба с тероризма, с екстремизма, с сектанството. Това са принципи, които ще ни позволят да изградим доверие в областта на економиката, например свободно движение на петрола, стабилност на пазара на петрола. Този принцип се споделя от всички държави в Персийския залив – така ще стигнем до неразпространението на оръжия, ще стигнем до военни посещения, борба с сектанството и тероризма, ще се справим и с социалните въпроси, ако се справим и с сектанството. Ще има по-голяма близост между народите в региона. Предефинирайки проблемите по този начин, ще може да пристъпим и към тяхното решаване. Смятам, че това е необходимо, ако желате да използвате ядреното досие, за да е, погледнете на нашия регион по по-различен начин. Обикновено хората определят интереса си към нашия регион, като ни изключват. Не по този начин ще се стигне до решение обаче. Смятам, че предизвикателствата са достатъчно големи за всички ни. Европейския съюз е изправен пред същите предизвикателства. Вие търпите щетите от кризата в Сирия с този наплив от бежанци. Вие не може да задържите екстремизма в никоя част на света екстремизма е обречен да се разпространява. Не може да го установите само в една държава или само в един регион. Идеологията за омразата и за екстремизма ще се разпространяват и ние трябва да намерим начин да се справим с този проблем. Не може само от една страна да се гледа на този проблем. Не може. Не може само с военна намеса да решаваме въпроса. Да, военна намеса може да е необходима, за да се справим с ядрото на проблема, но се нуждаем да погледнем на този въпрос от културна гледна точка, от гледна точка на проблемите с бедността, с безработицата. Всичко това е факт в нашия регион. И преди да изтекат 15-те ми минути, нека да кажа още нещо. Ако всички ние разберем, че сме изправени пред едни и същи проблеми и пред едни и същи предизвикателства и че трябва да намерим общо решение, то тогава ние сме направили първата стъпка към решаването на проблема. Ако всеки смята, че проблема е на другите и че другите трябва да намерят решение и да се справят, то Например, вие смятате, че трябва да се справите с беженците, а пък ние от наша страна трябва да се справим с екстремизма, то така никога няма да решим проблема. Всички ние трябва да разберем, че е, плаваме в една и съща лодка. Или потивам, потъваме заедно, или оцеляваме заедно. И това е крайната полука в този глобализиран свят. Uh, Благодаря, господин министр, че спазихте времето. Имаме сега 24-25 има колега, които искат думата. Има, искам да ви помоля, колеги, да говорите максимум една минута. Зная, че е трудно, но нека всеки има възможност да се изкаже и да зададе въпрос на министър Зариф. Само по този начин може да, да се справим. В противен случай ще използвам чука. И така. Започваме с колегите от социалистите и демократите Ричард. Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам да се справя в, с времето. Аз бях в делегацията в Техеран и е, се надявам, че ние допринесахме също за споразумението да бъде е, постигнато по отношение на е, атомната, атомния въпрос. Както казах и преди, ние искаме един конструктивен доклад, искаме да създадем добри отношения с Иран които да почиват на широка основа. Няма да говорим отново за, за атомните въпроси. Ангажимента от страна на госпожа Могерини беше много голям, но ставаше дума, става дума и за други елементи в отношенията като екология, търговия и политика. Имаме някои разлики, така е, но не бива да сме деструктивни. Има политически диалог, в който, например, човешките права бяха обсъдени. Нека продължим в същия дух. Сега за Йемен. Много е важно да чуем от вас е, какво, какво е вашето отношение по отношение на хуманитарната ситуация в Йемен. И на следващо място на конференцията в е, петък казахте, че Саудитска Арабия и Иран могат да допринесат за ситуацията за сигурност да бъде подобрена. Какво имате точно предвид? Благодаря, господин Дължон. <coughs> Господин министр, благодаря много за предоставената възможност да обменим мнения с вас. Моя въпрос се отнася до втората част от вашето изложение, когато става дума за ядреното споразумение, което вече е факт, кое е зад нас. И е, всъщност е, става дума за нестабилността в е, региона на Персийския залив. Вие е, посочихте какви са проблемите, като проблем посочихте сектанството, екстремизма, изключването и всъщност посочихте един от проблемите, който се среща в Ирак и който е в основата на разрастването на терористичните групи. Става дума за сектантската политика, която беше водена от е, предишното правителство на Ирак и е, някои дори показват е, какво е вниманието, е, влиянието на Иран върху това правителство. За да може да се възстанови в доверието в региона, ние трябва да се справим с един проблем, който е свързан с интерференциите. И е, разбира се, е, един от прегоративите тук е, е териториалната целост. Е, какво бихте отговорили на въпроса е, във връзка с ролята на този регион, кой, която излиза извън ролята на отбраната и е свързана с интерференцията с е, Сирия? My group, e е, also welcomes better relations between the Islamic Господин Танок, благодаря. Наистина ние се застъпваме за по-добри отношения. Естествено, много е важно споразумението за атомния въпрос. То трябва да бъде наблюдавано от, интернационал... от международна гледна точка. Сега два въпроса. За резолюцията на ООН, която забранява балистични ракети, с атомни глави, е, те не бива да бъдат използвани от Иран. Иран обаче е каза, е, че има е, подобни оръжия в Иран. Защо са необходимите и на къде са насочените? Сега по отношение на човешките права. Аз много осъждам бруталните екзекуции, бруталната екзекуция на Ем това е неприемливо. Освен това, има 800 затворника, които бяха екзекутирани. Сред тях свещеници, блогъри, журналисти. И това е политика. Кога Иран ще уважи ислямската традиция да не налага религиозни убеждения? И каква е, какъв е статуса на ЛГБТ хората в Иран? Благодаря, Вай, господин Вайгел. Слышали сте туди словенско... Уважаеми господин министр, ще чуете няколко думи на словенски сега, ще имате тази възможност. Хареса ми как вие отдадохте признание на дипломацията и Европейския съюз във всички случаи действа правилно, когато се обявява за съживяването на връзките с Иран. Иран е изключително важна държава в региона. Аз искам да ви помоля за следното. Бихте ли могли да прецизирате изложените от вас две идеи? Едната е свързана с мерките за укрепване на доверието, confidence building. Бихте ли си представили, изобщо можете ли да си представите, че в отношенията с Саудитска Арабия може да настъпи процес на confidence building. Вие не говорихте за правата на човека във вашата държава. Бихте ли посочили дали се очакват промени в тази насока? Всеки ден тук в парламента се срещаме с представители на вашата диаспора и изслушваме техните аргументи. Исламска република Иран трябва да се развие като толерантно общество и открити хора като вас биха могли да допринесат за това. Благодаря. Κύριε Ζαρίφη, η συμφωνία του περασμένου Ιουνίου και η άρση των κυρώσεων έβγαλαν το Ιράν από την απομόνωση που της είχε επιβάλει. Да, през юли е, ние постигнахме споразумение да се преодолее изолацията в Иран. Сега е, играем вече конструктива роля не само в е, Близкия изток, но и в света. В Близкия изток е, ситуацията от със всеки ден се влушава и това, разбира се, е, добива и религиозни е, измерения. Е, тук има войни на нетолерантност и това се прави за укрепване на влиянието в региона. Например, Саудитска Арабия и Турция ви опрекват, че вие а, разгаряте още повече тези конфликти. И е, беше казано, че 200 000 бойци за Сирия са били обучени за да подкрепят е, пристигането на профета Махди в деня на страшния съд. Какво а, бихте направили с Саудитския алианс? А, смятате ли, че това може да допринесе за стабилитет а, в региона? И още нещо. Преди няколко дни беше казано от вас, а, че а, искате а, и всъщност е договорено примирие за Сирия. След това обаче бяха изпратени е, самолети в базата Инджерлик в Турция и сега Турция вече е, извършва действия с Саудитска Арабия какво бихте казали във връзка с стратегическите интереси на страните тук? Аз е, искам да посоча и казаното от господин Скандари през май 2014 година, а именно, че тук е, има различни е, групи, които се борят в Сирия. Благодаря. Следващият оратор – благодаря, господин министр, че дойдохте при нас. Аз искам първо да ви благодаря също и за много положителната роля, която изигра Иран при преговорите за ядрено разоръжаване и тяхното неразпространение в Ирак. Аз имам една малка молба. Мисля, че има редица сфери, в които бихме могли да работим много добре заедно. Например, проблемите на околната среда е, около Ормиаси, където от двете страни са представени експертизи. Също така бихме могли да си сътрудничим много добре по въпросите за енергетиката, най-вече възобновяеми енергоисточници. Но конкретният ми въпрос сега е следния. Можете ли съвсем накратко да опишете каква е позицията на Иран при преговорите с Сирия? Благодаря. Благодаря, господин Бахнер. Фабио Касталдо. Благодаря, господин председател. Искам а, сърдечно да поздравя сред нас министъра на Иран. А, наистина се радваме, че сте тук, защото аз съм част от тези депутати, които винаги са посочвали, че става дума за едно епохално развитие в нашите отношения. Ние виждаме, е, че региона е много засегнат от конфликти и военни действия. Разбира се, е, не трябва да разглеждаме на първо място економиката. Затова ви задавам и въпроса, какво е вашето мнение за петролната криза, цените на петрола, появяването на Иран отново на този петролен пазар? И втория въпрос е, правата на човека. За съжаление трябва да посоча, че Иран е, днес е, принадлежи към е, страните, които постановяват най-много смъртни присъди. Установихме това особено през последната година. Можем ли да очакваме вашето реформаторско правителство да обяви мораториум върху това за нас? Смятам, че това би било много добро решение. Благодаря. Господин Келам. Благодаря, господин председател. Господин министър, приветствам вашето присъствие тук и вашето послание, но не смятате ли, че всичко опира до доверието, защото санкциите върху Иран бяха свързани и с нарушаването на човешките права, подкрепата към терористите. Смятате ли, че тек лакмоският тест е всъщност подобряването на ситуацията с човешките права, ситуацията на мълцинствата. Ето, например, една млада жена на 29 години е, бе осъдена заради това, че, полз, е, че е ползнала карикатури във Фейсбук и се застъпва за правата на жените. И може ли да обясните защо депутати, е, на, на тях им е, се отнема имунитета. Господин Кан. Then, uh, here to the European Parliament. Uh, I'm very pleased uh, to see you. Много се радвам, че сте сред нас днес. Радвам се, че се придвижваме към прилагането на споразумението за атомните въпроси. Uh, това ще направи света не само по-сигурен, но и по-благоденстващ. Много се радвам на това, което вие казахте тази сутрин. Но аз познавам Иран и региона добре и искам да отправя две забележки към вас. Вие преживяхте революция срещу авторитарен лидер. Вие знаете какво значат, кога хората са решени да не търпят повече потисничество. Искам да ви попитам, каква е ролята на Иран в конфликта е, в Сирия? Сирия е, са в подобна ситуация. Хората бягат от е, страната, Времето ви изтече, ораторът бе прекъснат. Въпросът ми е, как може да помогнем и вие да помогнете и е, какво смятате по отношение за намесата на Иран в Сирия? Благодаря. Аз подчертавам въпроса за екзекуциите. Искам да ви попитам за вашия енергиен микс. Смятате ли, че е, атомната енергия е толкова необходима в бъдеще? И на следващо място Сирия. Вие имате много големи загуби по отношение на на войници, ирански войници загубиха живота си в този конфликт. Какво смятате по отношение на бъдещите стратегия за ангажимента на Иран в е, Сирия? Господин Пает. Е, Господин министър, какво виждате като най-ефикасната е, стратегия за борба срещу ИДИЛ? И сега, след споразумението, виждате ли възможности за предвижване на по-добри отношения с Израел? Господин Хаджи Георгио. В Комисията по външни работи виждате, че нашата комисия взема отношение по теми, които вие не засегнахте във вашето изложение, а именно ситуацията с правата на човека във вашата страна. Е, вие сте страната с най-голям брой екзекуции в сравнение с броя на населението, т.е. разгледано в съотношение и много хора е, губят живота си по този начин и много често става дума за публични екзекуции. Може би бихте могли да се спрете и на този аспект във вашия отговор. Госпожа Луначък. Благодаря. Господин министр, вие казахте, че аз съм зад камерата, не може да ме видите, за съжаление. Е така. Вие самият казахте, че за Сирия Военното решение не е решение, не е единственото решение. Вие се борите не само срещу ИДИЛ в Сирия, но също така и срещу умерената опозиция в Сирия. В Сирия. Защо не кажете на Асад, че всъщност военното решение е грешното решение? И на следващо място, като заместник председател на парламента, е, отговорен за е, наградата Сахаров, искам да попитам кога Чафан Панавел може да отново да прави филми, защото все още не може. И на следващо място, процесът Хелзинки е чудесен, но след като имаме но намесата във вътрешните работи, въпроса за човешките права са изключително важни. Така, господин Карбор. Благодаря. Много е важно да имаме едно решение за Йемен. Какво смятате за войниците на Саудитска Арабия в Сирия и ролята на Йемен? Освен това, а, ролята на Израел и заплахата за Израел. Какъв е вашият коментар? а, суверенитета на Израел трябва да бъде респектиран. Освен това, защо Иран подкрепя Хезбола и тяхната схема за пране на пари? Иран а, отново а, искам да попитам дали Иран ще забрани смъртната присъда. На следващо място, положението на евреите в Иран. Какво смятате по отношението на еврейския вестник, който е против вашата политика? Господин Багазио, благодаря господин министр. Ние изключително много ценим вашите думи, насочени към екстремизма, насилието и тероризма. Сътрудничеството, което осъществява вашата страна в, на Европа, която също е заплашена от Даеш. Смятате ли, че Европейския съюз достатъчно се противопоставя на тази заплаха, какво можете да направите, за да осигурите вашия принос в борбата с Ислямска държава. Освен това ви благодаря за това, че отново открихте вашата страна към нашите страни. Също така открихте и вашия пазар за малките и средни предприятия. Това е важно. Не смятате ли обаче, че дойде момента, и имам предвид не само енергията, но и това да започнат да се прилагат модерни мерки за директно снабдяване на страните от Южна Европа, които имат нужда от това. Следващият оратор. Господин е, Епитеус, аз е, имам един коментар във връзка с е, позицията на, вашата, на Саудитска Арабия спрямо вашата страна. Става дума за конфликт между двете страни, така ли? И има ли това въздействие върху отношенията с Обединените нации и с Европейския съюз? Как виждате тенденциите тук? Господин Щетина е следващият оратор. Благодаря, господин председател, господин министър. Радвам се много за това, че дойдохте тук. Салам алейкум, господин министър. Сърдечно добре дошли при нас. Европейския съюз е, се основава на защитата на правата на човека, затова и моят въпрос е в тази насока. Днес Иран е страната с е, най-големия брой е, екзекуции на глава от населението. Няколко стотин души бяха екзекутирани през последните години. Броят на екзекуциите нараства всяка година. Какво е вашето отношение към този проблем? Благодаря за вниманието. Госпожа Гомес е следващият оратор. Господин министър, радвам се да ви видя сред нас. Надявам се, че споразумението ще доведе и до по-добро сътрудничество между нас и Иран. Надявам се, че ще се стигне до напредък по отношение на спазването на човешките права. Човешките права, смъртното наказание, е, това са все въпроси, които трябва да бъдат решени. Както е, вече чухме и правото на авторите, като на господин Бакай – който просто се е позовал на името на Иран. Аз бих искала да ви попитам какво е вашето мнение във връзка с конфликта в Сирия. Когато през 2013 година посетих Иран, останах с чувството, че намесата на Иран в конфликта не беше за да спаси Асад, а по-скоро за да уреди отношенията си с Саудитска Арабия наистина не видях желание за разговори, за решаване на проблема. Какво е мнението ви във връзка с последните събития в Сирия, имайки предвид и намесата на Русия? Е, Благодаря ви, господин Корвин Мике. На 77% от поляците подкрепят смъртното наказание, така че да знаете, че Польша подкрепя а, вашата практика. Още от самото начало всички искаме да се борим с халифата и се надяваме, че ще може да се борите с ИДИЛ до край. Не разбирам обаче защо правителството на Пакистан и на Израел може да имат ядрено оръжие, а Иран да не може. Честно казано, не разбирам. Thank you, Chairman. Благодаря, господин председател. Господин външен министр, дори аз бих искал да повдигна въпроса за човешките права. Когато беше президент господин Рухани, в рамките на две години и половина около 2000 е, граждани на Иран бяха обесени. Вие екзекутирате повече малолетни, е, отколкото когато и да е друга държава в света, съгласно статистиката на Amnesty International. Хомосексуалистите биват бесени, религиозните младсинства, като християни и други, биват преследвани. Господин външен министр, до кога ще продължат тези ужасни действия във вашата държава? Господин Панцери. Благодаря. Благодаря за вашето присъствие. Тук имам само един въпрос. Е, споразумението за е, ядреното оръжие размести картите, поставени пред нова ситуация. Настъпи нова ера в геополитиката и вашата страна може да играе много важна роля тук. И в този регион наистина трябва да има баланс на силите, Саудитска Арабия и останалите. Това е една работна хипотеза, която е работна и която е интересна, но не знам дали може да се реализира предвид Сирия и Йемен. Искам да чуя вашето мнение тук. Следващият оратор, господин Галер. Благодаря, господин министр. Радвам се, че се стигна до това споразумение с вас, вашата държава. Радвам се, че санкциите могат да паднат, че ще се подновят економическите връзки и че вашата държава ще може да се модернизира. Радвам се, че вашето правителство е, ще се откаже от е, политически аргумент, че с економическото състояние е в последствие от санкциите. Всъщност всички тези проблеми са наследени от миналото. Необходимо е да отключите човешкия потенциал, за да може държавата ви да продължи напред. По отношение на Сирия, непрекъснато има избиване на християни и на граждани в училище в селски региони. Вие смятате ли, че за вашата държава в дългосрочен план е добре да си сътрудничите с Асад и Русия. Не смятате ли, че трябва по-добре да се ориентирате, имайки преди дългосрочните цели? Yes, I, um, I appreciate very much, Mr. Господин Фреон, благодаря ви, господин министр, че дойдохте в Европейския парламент. Въпросът ми е свързан с връзките с Израел. И ще спра до тук. Господин Чезар. Доминик. Благодаря. Сърдечно добре дошъл, господин министър. Ние като европейци и в частност аз като италианец, госпожа Могерини също италианка, е, сме горди от постигнатото споразумение и се надявам, че не само ще бъде съживена економиката, но и вашата страна ще започне да играе стабилизираща роля в региона. За това ви задавам следния въпрос. Смятате ли че някои фактори имат изключително голямо влияние и че това води до там, че е, сунитите е, биват ласкани в ръцете на исламска държава. Как изглеждат нещата с бъдещето на Сирия, с Асад? Е, смятате ли, че Сирия може да бъде разделена? Господин Петърле, е следващият оратор. Благодаря. Господин министр, казахте, потъваме всички заедно или се спасяваме всички заедно. Въпросът ми е как ще опишете следващата стъпка? След споразумението. Това е първият ми въпрос. А вторият? Партньорствата почиват на споделени ценности и принципи. Смятате ли, че ще има по-единно разбиране на спазването на човешките права? Нещо, което многократно бе упоменато от колегите. За бъдеще ще се спазват ли те между Иран и Европейския съюз? Благодаря ви, госпожа Телкарас. Благодаря, господин председател. Мисля, че много от въпросите бяха вече зададени. Искам да се спра само на един конкретен аспект – Има ли проблем? Всъщност, повтарям, искам да се спра на конкретен аспект. Смътното наказание и екзекуциите. Мисля, че имиджът на Иран ще се промени изцяло, ако вие премахнете смъртното наказание и предоставите демократични свободи на вашите граждани, защото вашите граждани са изключително добре образовани и също така те са насочени към свободата и демокрацията. Благодаря. Господин министр, може да не вярвате, но списъкът с ораторите приключи. Благодаря на всички колеги за това, че се вписаха във времето за изказване. Надявам се, че това ще продължи за в бъдеще. Като докладчик в сянка да кажа нещо на господин Хауит от името на НП. За нас би било важно да се спрете на защитата на човешките права. Както чухте, доста критики има в това отношение и това вреди на възприятието на Иран в международен план. Какво смятате да направите, за да се намали напрежението с Саудитска Арабия? Имаше позоваване на войната в Йемен. Разполагате а, с около 30 минути, за да отговорите. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички ви за поставените въпроси и направените коментари. С оглед на диалога и взаимното разбиране е, ще се опитам да ви отговоря. Надявам се, че ще приемете откровените ми отговори в е, е, същия дух на разбиране. Повечето от въпросите засягаха въпроса за човешките права. Така че ще започна с отговор на този въпрос. Всички ние, като участници в правителството и като граждани, имаме за цел да защитаваме човешките права. Това е един безкрайен процес. Колкото повече се защитава човешките права, толкова повече се увеличава стабилността в нашите общества и толкова по-добре може да се борим с екстремизма. Една от причините ние да нямаме екстремисти е, че хората в Иран имат възможност да изразяват а, фрустрацията си а, по време на изборите. В много от вашите демокрации има хора, които не знаят какво е това урна. Може да видите а, това и на улиците, може да видите колко е стабилно и спокойно нашето общество. Не, не, че не смятам, че няма какво да се направи по отношение на защитата на човешките права. Напротив, много може да се направи в това отношение и само по този начин може да се увеличи легитимността на правителството и да се засили стабилността. Ето защо приветстваме диалога на Сирия за човешките права заедно с Европейския съюз. Някой, който е започнал диалог с Европейския съюз по отношение на човешките права, всъщност беше предишния външен министр. Той поддържаше връзка с бившия комисар по външни отношения. И аз наистина съм сериозен. Игор трябва да започне този диалог, но ние трябва да приемем, че това трябва да бъде взаимен диалог – не еднопосочен, не монолог. Нали така? И тук няма да се получаваме. Няма да се получаваме и да проповядваме е, ценностите, които ние ценим в нашето общество. Както и не очаквам вие да проповядвате за ценностите, които вие защитавате. Трябва да говорим сериозно. И по този начин ще успеем. Смятам, че всички ние трябва да разберем защо сме изправени пред проблема с екстремизма. Ще трябва да разберем защо някой, който обезглавява невинни жертви в другия край на света, говори западноевропейски език без никакъв акцент. Ще трябва да го разберем. Вие задавали ли сте си този въпрос? Самите вие. А? Защо се случва така? Всички ние трябва да отговорим на този въпрос. Не сме тук да се обвиняваме, да си играем игрички. Не може да налагате. Вие не си налагате санкции, когато нарушавате човешките права, а ги налагате на нас. Така че би било добре, ако вие също съвсем насериозно започнете да влизате в диалог и да помислите какво означава да си говорим сериозно за човешките права. Това е изключително важно. През последните 20 години аз непрекъснато изучавам човешките права и зная, че за всяко общество е важно да израсне само в това отношение. А, госпожо, аз не ви прекъсвах вие, докато говорехте, нали така? Това също е въпрос на спазване на човешките права. Хайде да ги спазваме. Аз ви слушах, всеки един от вас. Сега очаквам и вие да ме изслушате. Вярвам, че за всички ни е важно да признаем фактите. През последните 37 години в Иран имахме четирима президента, които избираха министъри от опозицията. Президента Хатами, който по времето, когато беше избран, а не сега, беше считан и за председател на опозицията. Господин Хатами избра кого? Е, президента Ахмадинежад. Никой не се съмнява, че той беше негов опонент – Президента Ахмадинежад избра Рухани, президента Рухани, който беше най-отдалеченият от него кандидат. Във всички общества, на които вие не наложихте санкции в нашия регион, това не се случи. Там урните не решават нещата. Така че да ви питам аз, вас, вие защо наложихте санкции на Ирана, не на останалите? Това са въпроси, на които трябва да се отговори, ако искате сериозно да говорим за човешки права. Човешките права не трябва да бъдат средство за политически маневри. Не може с това да държите опонентите си. Бил съм и в ООН. Спомням си режима на Садам Хюсейн – той беше един от опонентите на човешките права в Иран и той гласуваше заедно с вас от Европейския съюз резолюции срещу Иран. Една резолюция нямаше срещу Садам Хюсейн в а, ООН. След това той влезе в Ковет и оп, изведнъж той стана най-големия нарушител на човешките права. Садам беше деспот, нарушаваше човешките права но той нарушаваше човешките права, защото нападна Ковейт. А той но, е, нападна Ковейт, защото беше нарушител на човешките права. Дете да слагате каруцата пред коня. Злоупотребява се с човешките права в международната общност. И това подкопава работата на организациите, които закрилят човешките права. Човешките права могат да бъдат опасени за международната общност. Съгласен съм, но човешките права трябва да бъдат определящ фактор, а не политически аргумент. Когато се приберете у вас, моля ви помислете дали някоя държава от нашия регион трябва да бъде поставена под санкции. И ако има такава държава, това Иран ли трябва да бъде? И аз се запитайте сами. Иран ли? Или държавата, която бомбардира Йемен? Колко загинаха в Йемен? Много повече хора умират в Йемен от бомбардировките от Саудитска Арабия. Много повече, отколкото измират ежедневно в Сирия. Я вижте статистиката. Погледнете я, моля ви. Погледнете я. Вижте какво се случва. Не си затваряйте очите. В, Юма, в Йемен се бомбардират човешки същества – многократно. Няма никакви цели. През последните 11 месеца Йемен се разграбва и разрушава. Европейският парламент започна наскоро да обсъжда темата. Зная. Но нека да внимаваме, когато разглеждаме този момент. За смъртната присъда. Иран хваща 85% от опиума в света – Трафикантите се свързаха с нас 99-та година ни казаха, нека дрогата да преминава през Иран. Така ще отведем до Европа. Защото там ни е най-изгодно да я продаваме. Нали? Финансово ни е най-угодно. през Иран няма да има. Ще минават наркотици, но няма да остават. Най- най-ефтиното удоволствие в Иран са наркотиците. Те са почти безплатни. Те се субсидират. Защото не направихме необходимото да се борим с контрабандистите. Наркотичните вещества не минават през куфърчета, така както вие ги засичате е, на летищата в камиони с оръжия. Вие как ще се справите с този въпрос? Не може да кажете, че е, знаете кое е правилното решение. Как обаче да се правим с този проблем? Най-големия маршрут за наркотици. Транзитен период. Всичко минава през Иран. Там е главният маршрут. И отива в Европа. Наркотичните вещества в Иран – струват около около стотина процента от наркотичните вещества минават през Иран и отиват в Европа. Ние сме готови да работим с вас. Санкциите, които се наложиха на Иран и които продължават да се налагат на Иран, доведоха до това, че Иран не може да разполага с радари, за да засича подобни вещества. Трябва да започнем сериозен диалог за човешките права и за смъртната присъда. Казвате, нека да говорим сериозно и за този проблем, как да се справим с трафика на наркотици. Както вече казах, никоя държава не може да твърди, че се справя повече или по-малко добре по отношение на човешките права. Да, ние критикуваме много от злоупотребите, които се случват. Вярваме, че много може да се направи в това отношение. Ние си признаваме. Президента в своята кампания заяви, че желая да изготви харта за правата на гражданите тази харта ще излезе, ще се предприемат законодателни действия, за да може да се осигури по-добра защита на иранските граждани. Но нека да погледнем действителността. Хората говорят за дисквалификации. Някои от... не харесват тази дума, но нека да погледнем фактите. 6000 а, души се издирват в момента. Извинете, 6000 кандидата има за 300 в парламента, което означава, че има страшно много кандидати. Във всички демократични общества има възможност за налагане на вето. В някои държави парите са средството за налагане на вето. Ако нямате пари, ако не сте допринесли по някакъв начин, вие сте обречени в демократичните общества и въобще не може да се явите на избори. Това е изключително скъпо начинание. Някой да бъде избран. Така че има различни начини на налагане на вето. Същото се отнася и до Иран. Имаме си своите недостатъци, разби... разбира се. Факт е обаче, че ако има висока избирателна активност в Иран, това се дължи на факта, че хората имат голям избор във всички парламентарни избори. Говорим за държави, които имат парламенти Бога ми. Президента се избира от гражданите. Some food for thought. Нека да ви дам още малко храна за размисъл. Може да е отровна, може на някой от вас да не им харесва тази храна за размисъл, Извинявайте, но без... обещах да бъда честен с вас. Значи, заявих, че сме готови да говорим с Европейския съюз за човешките права на базата на взаимно уважение. Във връзка с смъртното наказание въжи същия принцип. Много от въпросите бяха свързани с тази тема. Извинявам се ако пропусна някой от въпросите, водех си бележки, не мога да отговарям на всеки въпрос един по един, но най-често ми беше задаван и този въпрос. Опасно понятие би било и он да се обсъжда като сектантски или екстремистски. Погрешно е да се разсъждава по този начин. Опасно е също така, защото вие твърдите, че проблем е свързан с сектите, което означава, че ще трябва да се борите с този проблем и в Лондон, и в Рим, и в Париж. Погрешно е и е опасно да се разсъждава по този начин. А, здрасти, как си? Сега като решихте проблема с Обединеното кралство, може да се присъедините към нас да решите проблема и с Иран. How are you? Um, so it's not a religious problem. Та проблемът не е от религиозно естество. Всичко е свързано с хващането на нашите съседи. А именно, че има дисбаланс в региона, който трябва да се оправи. Това е следствие на Садам Хюсейн. Всичко, което се случва, се дължи на това погрешно схващане за дисбаланс. Ние сме готови да се изправим срещу този страх. При положение, че всички са готови да се справим с проблема. Башар Ласад, бил демократ или не бил демократ, чували сме ги тези аргументи. А говорим ли за демокрацията в нашите региони? Някой критикува ли Башар Аласад в това отношение? Държавите, които критикуват Башар Аласад в Персийския залив, по-демократични ли са? Хайде да бъдем сериозни. Тук не става въпрос за демокрация, за права на сирийския народ. Всичко е свързано с е, усуканото понятие за регионален дисбаланс този момент трябва да изясним. Много невинни хора измират по тази причина. Така че нека да се опитаме да решим въпрос. Иран смята, че нито в Ирак, нито в Сирия има демократично правителство. Там управлява Даеш. В Дамаск обаче са готови да приемат Даеш. Предпочитат го пред Башара Ласад, А пък ние казваме. Не е наша работа кой ще управлява Ирак или кой ще управлява Сирия. Това си е работа на гражданите на Сирия, на Бахрейн, на Йемен. Те си решават кой да ги управлява. Ние не може да налагаме вето, не може да пращаме войски за да предотвратим реализацията на волята на хората. Не, ние не може да бомбардираме, не може да правим никакви въздушни нападения. Плановете ни за Йемен са като плановете ни за Сирия. Четири неща са примирие, правителство на националното единство, хуманитарна помощ. Има нужда от хуманитарна помощ правителство на националното единство, преговори между Йемен и Сирия и примири. По този начин ще може да има приобщаващи правителства и в двете държави. И накрая ще трябва да се проведат избори на базата на преразгледаната конституция – всички външни страни трябва да улесняват процеса, но не и да се месят. Не сме ние тези, които ще решаваме кой да управлява и кой да не управлява. Това е дълг, привилегия и право на хората в Сирия и Йемен. Те взимат това решение. Ние само трябва да ги улесним. В Йемен ние подкрепихме диалога подкрепихме диалога, но имаше страни, които се оттеглих. В Сирия, в Виена, в Нью Йорк решихме, взехме решение, което се базираше на този план от 4 точки, който споменах. От септември 2013 година препоръчваме това. Приеха ли обаче нашия план вместо съответната резолюция? Ако бяхте приели нашия план, щяхме да спасим много хора. Може ли да предрешите резултата от преговорите преди изобщо да сте ги започнали? Разумно ли е да се разсъждава така? Или по-скоро удължавате конфликта? Вие ли ще решавате бъдещето на Сирия около преговорната маса? Не, сте ли, не е ли това причината за продължаването на конфликта в Сирия? Трябва ли да продължава този конфликт още две години? Всеки, Европа, САЩ, международната общност, трябва да помогнат да започне диалог в Сирия. Имаме приятели в региона, които се опитват да го постигнат. Правят всичко възможно. Коалиции или както там го наричате. Нека да погледнем действителността в очите. Пред нас има общи предизвикателства и общи заплахи. И има изход. Изходът е да се намери политическо решение в Сирия, политическо решение в Йемен. Ако няма политическо решение, Даеш, Алакайда ще победят. Те използват различията и разединението между нас, за да спечелят по-голяма територия – и това се случва в момента в Йемен. Сега, в момента, Алхойда и Даеш завзе повече територия в Йемен, отколкото където и да било. И какво правим? Мисля, че трябва да осъзнаем, че Даеш, Алкайда и Аностра не са просто тенденция. Те не работят за никого, дори за краткосрочни политически облаги. Там на място, в Сирия и Йемен, хората разсъждават друго яче. Те смятат, че ако тези организации загубят, ще спечели Асад, което не е вярно. Нека да променим динамиката. Нека хората да получат хуманитарна помощ. Всички хора в Сирия. Има села, които са в обсада вече 4 години. Села, които около Алепо наистина са в обсада от 4 години. Никой няма достъп до там. Около 70 000 човека в Захра – под обсада 4 години и никой не говори за това. 13 сунитски селища също са под обсада през последните 4 години. Съвсем наскоро бяха освободени. Някой да говори за тях? Не. Защо? Защото беше прерязан, прерязан маршрута за хуманитарна помощ на една съседна държава. И така проблемът ни се представя като хуманитарен. Разбира се, че има хуманитарен проблем. Та това е война. Това не е игра. За съжаление. Това е война, на която трябва да опитаме да сложим край. Предлагам, предложих в Виена първо да се пристигне към примирие, прекратяване на огъня. На първата среща на Виена Иран предложи незабавно прекратяване на огъня. Познайте кой се, от... кой се противопостави. Познайте кой каза не може да има прекратяване на огъня. Вижте протокол от заседанието. Ние предложихме прекратяване на огъня, а те отказаха. Относно напрежението между Иран и Саудитска Арабия. Имаше два случая през последните месеци на проява на на нехайство. Много от а, а, загиналите труповете просто не бяха предоставени. Опитахме по дипломатически път. Обаждахме се на посланника. Не можахме да получим телата. Имаше и други случаи на небрежност. Имаше а, проблем, но никой не беше наранен. Арестувахме обаче всички отговорни лица и уволнихме тези, които бяха проявили небрежност. Няколко часа след това Саудитска Арабия преустанови дипломатическите си отношения с нас и започна да плаща на другите, за да ги преустановят и те. Нали искаме стабилност в нашия регион? Ако има напрежение там, то не е в интерес на никого. Ако някой смята, че напрежението помага, греши. Хората говорят за военно решение. Ние казахме, че военно решение на сирийския конфликт няма. Саудитска Арабия публично казва, че може да има такова решение. Те ли ще наложат това военно, тази военна а, намеса или ще настояват НАТО да се намеси? Знаем ли за какво точно говорим? Кой ще наложи военното решение на Сирия? Кой? Никой. Русия не може. И тя не може. Никой не може да наложи военно решение в Сирия. Нуждаем се от политическо решение. Русия и Иран не говорят за военно. Ние говорим за необходимост от политическо решение. Нека тези, които смятат, че има военно решение, да ни го представят. Нека да се опитаме по политически път да решим въпроса. Да не налагаме политическо решение на сирийските граждани преди да са се провели самите преговори. Това никога не е давало добър резултат. Това само работи в полза на Алкайда и на останалите. Те изличат дивиденти. Нека сме сериозни. Искаме да решим проблема. Иран не проявява интерес към някакъв сектантски конфликт. Никое младсинство не желая да е участник в сектантска война. Никое младсинство. Бихме искали да решим проблема по взаимно съгласие. Искаме да има мир в това отношение и спокойствие. И сме решени да ги получим чрез диалог и преговори. Предложихме форум за диалог за Персийския залив, защото смятаме, че по този начин ще може да справим с проблемите за нашия регион за Израел. Това беше един друг въпрос, който ми бе зададен. <clears throat> Смятам, Иран представи много ясна, много ясен анализ. Ние не сме играчи в този регион. Ние сме по-скоро наблюдател, който бе свидетел на политиките в региона през последните 7 години. Те се основаваха на експан, експансия, на нарушаване на човешките права, на, на агресия. Е, иранската програма даде възможност на не, не, Нетаняхо да се скрие зад един <clears throat> параван и да не се виждат нещата, които бяха извършени, престъпленията, които бяха извършени. А сега този параван бе премахнат. И всъщност Натаняхо не искаше да, да бъде премахнат този параван. Сега хората трябва да говорят за реалите в региона, за екстремистските организации като Даеш, Алнустра и Алкайда. Ние си имаме нашия собствен анализ и го представихме много ясно. Но това не означава, че ние сме предприели някакви агресивни действия. Не сме го сторили. През последните 300 години Иран само се е защитавал и се е защитавал по много предпазлив начин. Възпомняте ли си, че Садам Хюсейн атакува Иран? повечето от вас не искат да си го спомнят. Когато обаче това се случи, всички го снабдиха с оръжие. Никой не даде възможност на Иран да се защити и вие не питате защо искаме и развиваме нашата атомна програма. Какви са нашите средства да се защитим? Резолюцията 1999 е не действа вече. Днес имаме, имаме резолюция 2131, която не е задължителна и задължава Иран да не произвежда ракети, които да са, произ... които да са конструирани така, че да могат да носят ядрени глави. Добре, ние нямаме такива, но ракетите в крайна сметка са възможност за нашата защита. Ако трябва да сме честни, и би трябвало вие да говорите с собствените си правителства, да не изпращат повече оръжие в региона. Цифрите са ужасяващи и те не са от мен, те са от идват от ОНЕ, от, е, всъщност от Джон Кери. Ние имаме големи войски, но нашият бюджет е една десета от бюджета в, на другите страни в региона. Ние сме загрижени за нашата защита. Ние сме готови да намалим е, разходите за военни цели на взаимна основа. Ние вече всъщност е, е, отделяме за военни цели една малка част от средствата, които отделят другите страни. Ние не атакуваме. Ние евентуално сме насочени срещу онези, които могат да ни нападнат. Защото когато нещо се случи, международната общност си мълчи, когато ние сме нападнати. Ние не може да забравим това. Ние не може да забравим факта, че аз отидох до председателя на, на съвета за сигурност през 1996 96 година и аз казах, е, Иран е нападнат с химически средства и той каза, аз не мога да ви слушам. Спомням се, когато Садам Хюсейн бе на власт и Иран <clears throat> бе нападнат, нямаше нито една резолюция на ОНЕ, която да осъди използването на химически вещества. Първата резолюция такава резолюция бе издадена след приключването на войната. Така че важно е да се разбере защо Иран иска да работи с е, международната общност, защо ние сме отворени да работим с Европа за намаляване на напрежението в региона. Да е, повярвайте ми, ние не сме тези, които трябва да спечелим вашето доверие. Е, доверието е взаимно. Ние и двете страни трябва да работим много упорито за спечелване на доверието на другата страна. Сега това е първата основа за това доверие. Ние направихме това, което трябваше да направим. Ние всъщност изпълнихме и преизпълнихме нашите задължения. Е, справихме се по-бързо. Никой не, се, е, не смяташе, че ще се справим до 16 януари, но ние но ние го сторихме и ние направихме всичко, което бе искано от нас. Ние свършихме нашата работа, горди сме. Надявам се, че Европейския съюз също ще направи, което, за което е поел задължение. И сега Европейския съюз, Иран трябва да работят заедно и да помолят, да накарат щатите да направят това, което са обещали. И на тази основа може да надградим и да се опитаме да се справим с проблемите в нашия регион. Проблеми, които, се, които опират до вас. Ето, аз разбирам, че беженците са проблем. Ние ние имаме 3 милиона беженци в Иран. Днес имаме 370 хиляди, тази година имаме 370 хиляди деца на беженци, които идват в нашите училища. Ние сме готови да работим с вас. Готови сме за решаването на тези проблеми, проблемите в Сирия, като намерим политическо решение. Но нека вървим заедно по този път. Нека не смятаме, че всяка от страните е, трябва да прави повече от другата. Не, трябва да правим да работим заедно. Мисля, че поехме по този път заедно и може да продължим. Вярвам, че ще успеем така, както успяхме при преговорите за атомното споразумение. А, е, всъщност само ние смятахме, че ще успеем и успяхме. <clears throat> Сега ще успеем, ако успеем да видим нещата от правилната перспектива. Извинявайте, че говорих прекалено дълго. Благодаря, господин министър. Благодаря за вашата готовност да говорите с нас и благодаря, че представихте вашата позиция. Това беше първата ваша визита в Европейския парламент и европейските институции след приключването на споразумението. Едно важно споразумение, стъпка напред. И вие казахте, <clears throat> трябва да спечелим взаимното си доверие. Така че това беше важна стъпка. И както казахме при визитата си в Иран. През лятото ние искаме да продължим сътрудничеството си с вашия парламент, сътрудничеството, което е поставено на такава добра основа. Ситуацията в Близкия изток е ужасяваща. Хората умират. Това е една пълномощна война, която се води в момента в тази драматична ситуация се разиграват ху... човешки трагедии и трябва да намерим решение колкото се може по-бързо, решение и на руската интервенция, защото нещата са много сложни. За да предотвратим по-нататъчни човешки стратегии. Трябва да се обединим американците, руснаците, европейците, Саудитска Арабия и иракча, иранчаните. Всички групи в региона трябва да положат усилия да спрат това кровопролитие. Аз е, не искам да казвам кой е по-прав и кой е по-прав по неправ трябва ни едно общо решение. Това е, което е важното. Е, трябва ни един общ подход. Благодаря ви за това, че дойдохте и се надявам да се видим отново.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 Искам да ви помоля при изказванията да не бъдете толкова пространни, за да не правим нещо като дебат за Кипър. В събота разговарях с преговарящия на ООН в Кипър и той е готов през следващите дни и седмици да направи посещение в нашата комисия в Европейския парламент, така че ще можем да проведем отделна дискусия по този въпрос, поради което не трябва да превръщаме това е, в е, основна точка на нашата дискусия. Трябва да проведем дискусията с е, онези, които се опитват от името на всички нас да постигнат споразумение между двете общности в Кипър. Искам сега да помоля госпожа Пири да вземе думата и искам да се извиня, че трябва да напусна залата. Съжалявам с господин Шулц, преди това разговаряхме с господин Камерън, преговаряхме по-точно с него и веднага трябва да отида в председателския съвет, за да продължим по същата тема, защото в четвъртък с участие на председателя на парламента ще е, бъдат водени тези преговори. Госпожа Пири. 2015 година беше много напрегната година за Турция. Турция трябваше да гласува, трябваше да гласува два пъти. През това време имаше натиск върху журналисти, върху медиите и това продължи даже след образуване на правителството. Само няколко дена преди срещата на върха, двама журналисти, Чамден Ор и друг колега бяха хвърлени в затвора до живот, защото изпълняваха журналистическите си задължения. Аз се обявявам за тяхното освобождение. Но 146 е, човека загубиха живота си е, в атаки, направени от е, Идил в Истанбул. В през лятото Тригодишното премирие между ПКК и турската държава се срути. Европейския съюз, съюз задълбочи своя диалог по миграцията с Турция, но малко внимание се обърна внимание върху влошената ситуация в югоисточна Турция. Много хора трябваше да напуснат живот, да, извинявайте, да напуснат жилищата си, да бягат. Много пострадаха. Надявам се Европейският съюз да се ангажира по-активно в мирния процес. Той трябва да започне. Сега за беженците. Турското на население трябва да бъде похвалено за огромното гостоприемство, което оказва на 2,5 милиона сирийски беженци. В този доклад аз отново подчертавам важността за сътрудничество с Турция по този въпрос. Трябва да има легален маршрут е, през Турция за Европейския съюз, за хора, които търсят защита. Но това сътрудничество не трябва да се обвързва с процеса за присъединяване на Турция. Това са две различни неща. Това е процес, който се основава на заслуги. Заедно с моите колеги и докладчици във всяка, ние изразихме нашето недоволство от проекто доклада на Комисията за Турция. Бе казано, че <clears throat> В моя доклад се казва, че доклада не трябваше да се отлага за след изборите, защото това се глас... интерпретира като мълчание от страна на Европейския съюз по отношение на човешките права. Това не е в нашия интерес войната в Сирия, кюрският въпрос и цялата ситуация с човешките права в Турция са свързани неща. Турция трябва да покаже напредък по отношение на върховенството на закона. В този смисъл това би било важна стъпка за последва, последващото отваряне на глави 23 и 24. Аз разбрах, че ще има допълнителна дискусия за Кипър, но само няколко думи за Кипър. 40% от измененията са насочени към тази точка. И още от самото начало тази година трябва да се фокусираме върху този кипърски проблем. Решението на този проблем би бил един от, би бил, би бил истински успех. Много неща трябва да се случат. Е, конструктивният подход и решението на е, турската и гръцката общност може само да се приветства. Аз очаквам Турция да подкрепи активно този процес. И накрая, нека да благодаря на секретарята, на сътрудниците, на политическите групи за тяхната помощ при съставянето на този доклад. С удоволствие ще работя и в близките седмици за приключването на доклада. Благодаря. Господин Зо, госпожа. Гос... Дами и господа, преминаваме към дебата. Докладчиците всяка има две минути, другите колеги по една минута. За да... Това се налага, за да може да се справим с времето. Госпожа Зомар. Благодаря, господин председател. Благодаря на Кати Пири за изготвения проекто доклад. Миналата година ние работихме в много добро сътрудничество и в крайна сметка успяхме да постигнем резултат, който е приемлив за всички. И мисля, че през тази година ще можем да се движим пак в същата рамка. Смятам, че е добре това, че още в първа точка посочваш, че изобщо не се вижда никакъв напредък в Турция, точно обратното върви се назад. Важно е да се спомене това, въпреки че всички ние знаем колко важно е да се поддържат добрите отношения с Турция в настоящата ситуация, свързана с бежанците. Аз обаче смятам, че е важно също да използваме един по-ясен и по-пряк език. Ти правиш това, Кати, в твоя доклад трябва директно да засягаме проблемите и мисля, че трябва да се движим в посоката, която поехме миналата година. Естествено, аз ще внеса някои предложения за изменения, също така бих искала някои точки да бъдат представени малко по-ясно. Абсолютно съм съгласна с тебе, че трябва да се спрем на ситуацията в югоисточната част е, на страната. Това засегнахме по време на дебата в Страсбург. Също мисля, че Европейския съюз трябва да бъде по-активен, за да накара турското правителство да пристъпи към е, примирие, да се започне един мирен процес и мисля, че точно това трябва да бъде много ясно формулирано и показано в доклада. Надявам се, че докладчиците в Сянка също биха се съгласили с тази тази теза. Като цяло, това е добър проектодоклад, добра основа, върху която може да се работи. Радвам се, че ще има добър дебат с теб и с останалите докладчици от другите политически групи. Надявам се, че ще можем да представим доклад, който да бъде прият от парламента. Благодаря. η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας Господин Андролакис, европейската перспектива на Турция е едно предизвикателство за нас, за Европейския съюз и за самата Турция. И подобен мотив е важен за Турция. Трябва да се провеждат економически и социални реформи в полза на населението. В миналата година обаче пролича, че всичко това беше използвано като алиби за Ердоган. И Посоката на развитие е обратна. Радвам се много, че госпожа Пири показва в своя доклад, че това не трябва да се използва като алиби, а като мотив за реформи. Искам да посоча, че е, продължава да съществуват е, казус бели, е, нарушава се нашето въздушно пространство, също и морското пространство. Турция предприема твърде малко стъпки към решаване на кипърския въпрос също и освен това отегля въоръжените си сили от Кипър в Фамагуста не се спазват изискванията на ООН е, управлението, така както беше посочено в резолюцията от 84-та. Освен това, има много големи крачки назад е, при е, спазването на принципите на правовата държава и основните човешки права, най-вече правото на е, собствено мнение, свободата на съвестта, също така беше спрян мирния процес по отношение на курдите. Виждаме е, какво е отношението на господин Ердоган към политическите му опоненти. Има и някакво споразумение е, по отношение на мигрантите, но господин е, Ердоган не го спазва и дори след това споразумение броят на мигрантите се увеличи. По този начин се смесва процеса на присъединяване с е, проблемите на миграцията. Uh, Господин Тенок, <clears throat> това е голямо предизвикателство, а именно <clears throat> човешките права, те се влушават в Турция от миналата година. По отношение на натиска върху медиите и журналистите, той продължава. Продължава и войната срещу ПКК в югоизточната част на Турция. Много цивилни граждани загубиха живота си. Е, турската подкрепа за джихадистите в Сирия, това го осъждаме. Е, конфронтацията с Русия е много опасна, тъй като тук се намесва и, и НАТО. Стратегията е много рискована, която преследва Ердоган. Президент Ердоган е, преследва един много авторитарен подход и това е много опасно. Турция може да се превърне една една система <clears throat> на управление, която да е много далече от демокрацията. Сега, е, Турция прави много малко, за да улесни живота на бежанците, а взима парите от Европейския съюз. Всъщност Турция депортира някои от сирийските бежанци обратно в Сирия, въпреки че трябваше да ги подслони. Според мен Турция е, застрашава целият европейски проект. В моята страна ще гласувам, ще имаме референдум за Брексита и непрекъснато ЮКИП и други е, е партии говорят за Турция като, ар, като аргумент за напускане на Европейския съюз. Сега за Кипър. Е, Турция трябва да прекрати окупацията си в северната част. Много се надявам това да се случи през 2016 година. Би било и чудесно, ако Турция в крайна сметка успее да отвори границите си с Армения след 20 години блокада. Count Lambsdorff. Monsieur le Président, merci bien. Uh, I think something remarkable is going on here. Across мисля, че нещо впечатляващо става тук. Всички от политическия спектър, е, НП, социалисти, зелени, всички ние сме съгласни, че Има влушаване по всички критерии. Граждански свободи, свобода на медиите, независимост на съдебната система. И по тази причина миналата година приканихме Европейската комисия да направи повторна оценка, за да види дали този процес наистина води турския народ по европейския път. И както това е показано в доклада, сега като че ли се смесват всички политически теми. Темата за миграцията и темата за присъединяването. Но темата за присъединяването не се разглежда по-отделно. И това е вакуум, който трябва да бъде запълнен, за да знаем дали този процес в крайна сметка ще доведе до очакваните резултати. Моята група винаги е изисквала да се разработи положителен дневен ред. За съжаление, сега цялата тема се гледа на фона на случващото се в Сирия и кризата с бежанците. Много са целите, които искаме да постигнем с Турция и изключително изключително трудна е работата ни, когато смесваме всички теми заедно. Турците трябва да бъдат похвалени за това, което правят по отношение на кризата с мигрантите. Трябва обаче да обърнем малко повече внимание на случващото се с Кипър, там като че ли нещата се нагласяват. Същото се отнася и до специалния представител в ООН. Е. Наистина бихме могли по конструктивен път благодарение на Кати да постигне положителен резултат. Благодаря. Συνάδελφοι, θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω την Господин Хачи Георгио, първо искам да благодаря на колегата Кати Пири за извършената работа. Искам също да й кажа, че това е една много последователна, много честна колега, когато обсъжда подобни е, теми в е, своя доклад. Е, в е, доклада се посочва, че Има опити за постигане на споразумение по въпросите за миграцията и ако сме чести, трябва да кажем, че ако Европейския съюз е, извърши е, трансакция, сделка с Турция по въпроса за мигрантите, е, то това би било отбелязано като събитие в Турция. След това е, изпълнението на критериите за оценка. Ние сме на мнение, че по тези критерии трябва най-вече да се включат политическите критерии и ако не се изпълнят политическите критерии, тогава не могат да бъдат отварени съответните преговорни глави. И обратното, ако бъдат изпълнени, ще бъдат отварени глави. Също така, посочи се интервенцията на Турция в Сирия. Централен аспект е тези събития през последните 24 часа се случиха. И е, въпреки това, аз мисля, че докладът трябва да се посочи, че Турция напада Сирия, по този начин е, се пречи на формиране на автономен кюртски регион в е, Сирия. По кипърския въпрос, мисля, че тук трябва да се е, посочи етническата чистка в Кипър, промяна на демографските условия. Имате още 10 секунди, казва председателят. И още нещо. Водачите на двете общности е, се хвалят е, за техните постижения, получават похвали, обаче Турция и останалите засегнати страни също трябва да бъдат включени. Ние наистина трябва да помогнем на Турция да постигне решение. Председателят, да, аз съм на ваше мнение, обаче трябва да подканем и Гърция към съответни стъпки. Така че е, не само Турция, но и Гърция трябва да направи необходимото. Госпожа Беляро има думата. Благодаря ви. Бих искала да благодаря на Кати Пира, Пири за отличния проект. Сигурна съм, че заедно ще успеем да се справим. Бих искала да се върна на нещо, което вече бе споменато от колегите. В доклада се говори за мирния процес с кюрдите. Важно е да се осъди насилието Извинете, важно е да се осъди насилието, но е важно също така да бъдем ясни относно употребата на сила. Виждаме, че в югоисточна Турция се заформя нещо като гражданска война. Съществува риск да постъпят бежанци и от този регион на Турция – ако не се сложи край на конфликта, скоро ще има не само беженци от Кюрдистан. Затова е важно да бъдем малко по-твърди в параграфа, в който говорим за мирния процес. В точка 16 се говори за терористичните нападения, извършени от Ислямска държава в Диар Бекир и на други места. Смятам, че и в това отношение е необходимо да протестираме срещу изявлението, което направи господин Ердоган. Той твърди, че е обезпокоен повече от присъствието на кюрдите, отколкото от присъствието на представители на Ислямска държава. Точното място е точка 16. Трябва да изразим и своята солидарност с жертвите и техните близки. Но и не само. Необходимо е да изразим нашата солидарност с всички, които загиват при тези конфликти. Не само тези, които са а, загинали конкретно в терористичните нападения на ислямска държава. Нека да бъдем солидарни с тези, които са загинали заради употребата на насилие от страна на турската държава. Нека да а, балансираме малко тази част, в която говорим за кюрдите. Eh, Благодаря, че ми давате думата. Това е господин Джанис. Наистина факт е, че госпожа Пири е положила много големи усилия в своя доклад да включи и онези аспекти, които изразяват е, различните политически групи във връзка с присъединяването на Турция към Европейския съюз. Липса на демокрация, не спазване на принципите на правовата държава в достатъчна степен това се посочва, обаче трябва да подчертаем е, в по-голяма степен и други теми, например не прилагане на протокола за асоцииране, най-вече по отношение на Кипър а и на други държави, не признаване на международното морско право, което е, е ратифицирано от всички държави членки и след това е, суверенните права на държавите членки, най-вече в териториалните води на Гърция и Кипър. И нищо не се казва във връзка с е, Гърция и казус Бели, полети над гръцки острови от страна на Турция и това съвсем скоро също. Трима души от флотата загинаха, бяха възложени поръчки за претърсване на гръцките острови, госпожа Замер съвсем основателно посочи, че а, ние трябва да поддържаме същия турс към Турция, както от миналата година и да не смесваме а, въпроса за присъединяването на Турция с въпроса за миграцията. И позволете ми още веднъж, е, господин председател, да посоча нещо. Вие казахте, че Гърция също трябва да допренесе за решаване на кипърския въпрос. Не смятам, че това становище е правилно. Става дума за окупация от турска войска там. И не може Турция да бъде равнопоставена на Турция по кипърския въпрос. Това просто е неиздържано сравнение. Благодаря. В Турция тъкат много опасни процеси. Днешното турско правителство все по-отчетливо върви към установяването на форма на управление, което много повече ще прилича на ислямска диктатура, отколкото на Кемалийска република. Доказателство за това са гражданската война, която води това правителство срещу кюрите в провинциите Източен Анатол и Дярбекир – етническото прочистване в Северна Сирия, смазването на свободата на словото, като за пример това са арестуваните журналисти Джун Хориет, които разкриха финансирането въоръжението на Исламска държава от режима на Ердоган. Също така заплахата, че ще използва организираните иммигрантски потоци срещу съседни държави като България и Гърция с цел да получи повече, да речем, економически облаги от тези, които му се предлагат. Недопустимата намеса на турски дипломати в политически живот на съседни държави. Всичко това ни показва едно много сериозно влушаване и обратно развитие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 Една минута спазихте времето. Позволете ми да направя един личен коментар. Аз мисля, че много от критичните забележки тук е, по отношение на Турция е, във връзка с правовата държава, с правата на човека, с кюрдите. Всичко това е основателно, обаче трябва да имаме предвид, че Турция прие и 2 милиона бежанци с всичките тежести, свързани с това. Това са за 4 години много повече бежанци, отколкото до сега ние сме приели. Моля? Не мога ли да кажа това, пита председателя. Аз казах, че искам да направя е, лично изявление, да изкажа лично мнение. Аз също съм депутат, казва председателят. Чувате ли ме? Трябва да посоча, че в Турция много неща е, не са в ред, е, що се отнася до е, правовата държава, що се отнася до натиска върху политическата система, правото на събранията, свобода на словото и така нататък. в Турция и в Сирия също стават някои неща, които не са особено приятни, обаче трябва да имаме предвид, че Турция в продължение на няколко години прие 2 милиона и половина бежанци с всички с това свързани тежести и то много повече, отколкото в Европейския съюз бяха приети. И по тази причина е важно да се посочи, че трябва е, Европейския съюз да предприеме необходимите стъпки е, в Турция да се приемат бежанци, които да се намират близо до своята страна и е, по този план за действие да се работи е, наистина съвместно. През октомври миналата година 220 хиляди от е, Турция дойдоха в Гърция повече. През януари бяха 60 хиляди и това не е свързано с е, атмосферните условия. Мисля, че това също трябва да се включи като аспект, ако трябва да правим честна оценка. Мисля, че ние европейците, предвид различния начин, е, различния статут, имаме и различни позиции, може би, по въпроса за бежанците, но би било добре да имаме обща позиция, така че да се намали броя на бежанците. Давам думата на господин Лопес. Благодаря. Първо искам да благодаря на госпожа Пири за извършената от нея работа. Това е документ, е, който е много добре балансиран и е, най-вече когато става дума за страна като Турция, която е, премина важни етапи от своето развитие миналата година. Първо изборите, след това преминаване към авторитарен режим – и е, сега, какво става с индивидуалните свободи, с, с свободата на медиите? Е, всичко това е един дяволски кръг, това се посочва в доклада, най-вече когато става дума за м, кюрската територия на страната. И а, това е много важно, когато а, се говори за Турция, да бъдат изтъкнати всички тези неща. Разбира се, беше посочено а, и какво прави Турция за, за миграцията, по въпросите на миграцията. Да, ние трябва да си сътрудничим с Турция по мигрантската криза, обаче това необходимо политическо сътрудничество не може да се приема като залог а, за решаване на нашия проблем с бежанците. И а, ли пък пък да се пренебрегва, да отвръщаме поглед от това, което става в страната, като имаме предвид все пак, че това е страна кандидатка. Благодаря ви. Госпожа Закорафа. Благодаря ви, господин председател. Турция и господин Ердоган желая да изградят нова империя върху труповете на кюрдите, върху остатъците от демократичната държава и човешките права и всичко това трябва да бъде толерирано от Европейския съюз. Турция се противопоставя на свободата на словото и свободата на медиите. Нямаме право да си затваряме очите. Споразумението между господин Ердоган, Туск и, и Юнкер не трябва да ни позволява да правим връзка между проблема с бежанците и пътя към Европейския съюз на Турция. Благодаря на госпожа Пири, но съжалявам, че тя не е опоменала добросъседските отношения, които са от съществено значение, за да може Турция да върви напред към членство. В доклада не се споменава също така нарушаването на въздушното пространство. в доклада на госпожа Пири не се опоменава и казуса Беле срещу една от държавите членки на Европейския съюз. Ще внесе изменение и се надявам то да бъде прието. Благодаря. Grazie. Sì, riprendendo quello che è stato detto anche da altri colleghi, sottolineo che anche per... Господин Касталдо, благодаря ви. Аз бих искал да се спра на това, което казаха някои от колегите. За нас в юго-источна Турция има сериозно насилие срещу кюрдите и това е доста сериозно. Така че параграфа, в който говорим за този момент, трябва да бъде малко по-твърд. Като че ли мерим с двоен аршин, когато говорим за извършваното в Турция насилие. Насилие от турското правителство върху кюрдите. На последното пленарно заседание водихме доста сериозна дискусия в това отношение. Тук не се споменава също така и отношението на Анкара, която възпоста твърда линия, като искаше да накара Запада да избира между защитата на кюрдското младсинство и съюза с САЩ и НАТО. Не трябва да забравяме, че Турция спонсорира някои съмнителни групировки, които имат съмнително поведение и не спазват човешките права, което означава, че отчасти Турция също е отговорна за войната, която се води там. Турция обаче желая да тръгне по пътя а, на членството към Европейския съюз, а това според мен е невъзможно към момента, имайки предвид насилието, което се извършва там и липсата на свобода на словото. Трябва да бъде малко по-твърди в това отношение. Външната политика на Турция трябва да бъде по-последователна и съобразена с политиката на Европейския съюз, а към момента това не е така. В заключение бих искал да спомена нещо във връзка с търговията с петрола. Като че ли към момента нямаме достатъчно яснота в това отношение. Господин Бургезио. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да кажа, че в този доклад поне се започва отново ключовия въпрос за Турция, свързан с човешките права. Бих искал да се удължи малко срока, за да мога да внеса няколко изменения. Бихте ли могъл да увеличите срока за внасяне на изменения с няколко дни? Бих искал да кажа нещо във връзка с решението, до което стигна Европейския съюз във връзка с намаляването на миграционния поток – В точка 19 се посочва, че Европейската комисия ще направи всичко, за да се създаде механизъм, който да позволи адекватното използване на средствата. Спомням си, че когато Италия беше изправена пред този проблем и то в рамките на доста дълъг период, тя не получи никаква помощ. контрола, който упражняваше на времето Европейския съюз, беше контрол от следния порядък. В Лампедуза а, отговорност поемаше съответния министр. А сега тук ще има средства за Турция, тъй като а, всичко е под контрол. Това е смешно. Кой контролира управляването на средствата? Кой знае за какво отиват? Необходимо е да има адекватен контрол, за да се защити уязвимото население. Е, Благодаря, господин председател. Това е господин Епитидеос. Въпреки усилията на докладчика, този доклад е, съдържа много противоречиви моменти. От една страна се признава, както и много други посочиха, че Турция не е постигнала особен напредък във връзка с присъединяването към Европейския съюз. От друга страна обаче се полагат усилия наистина да се отдалечи кипърския въпрос от истинския проблем заложен в него. Всъщност е, е, решението на кипърския въпрос е, не се отнася до конфликта между Турция и Гърция, а нахлуване, а до нахлуването преди 42 години 37% от територията на острова беше заета по този начин. Всъщност не смятам, че е, двудържавно решение би представлявало истинско решение. Турските войници трябва да бъдат изтеглени от Кипър и също така двете е, части на Кипър трябва да бъдат обединени отново. В края искам да посоча, че съм твърде скептичен е, по инициативата на господина Стиадис, че турският език да бъде направен а, официален език на Европейския съюз. А, ние не смятаме, че тази инициатива е добра. Как можем да а, направим а, турският език официален език на Европейския съюз, след като Турция не е част от Европейския съюз? Госпожа Кореца Билт, благодаря ви. Аз бих искала да се присъединя към колегите, да поздравя госпожа Пири за отличния доклад и аз поделям някои от опасенията, упоменати от колегите във връзка с свободата на словото, затварянето на журналистите и насилието срещу кюрдите в югоизточната част на Турция. Що се отнася до останалата част, нашата оценка трябва да се базира в по-голяма степен на факти. Връщам се от официална делегация на Либе до Турция и бих искала да споделя с вас някои неща. Първо, относно отговарянето на главите. Използваме двоен аршин с Турция. Крайно време е да отворим тази глава, която ние едностранно затворихме. Защо? защото това не е награда за Турция, а движеща сила за реформи. Ние искаме Турция да направи тези реформи, да има добра, добре функционираща съдебна система, нещо, което упоменах повечето от колегите. Съгласна съм и тогава да отворим отново глави 23-24. Това е най-добрият отговор за собствените ни опасения. Относно плана за действие, нека да изясня. Турция не е видяла и едно евро от трите милиарда, които и обещахме. И които обещахме, но така и не дадохме. Тези пари са за бежанците, а не за Турция. Турция прие а, съгласно а, международния протокол, че а, ще ги използва за това, за времена закрила, 2,5, за 2,5 милиона сирийци като много от тях не са сирийци. По този начин ни се дава урок за толерантност. В Европа крайното дясно се надига навсякъде за е, стотина бежанци. А това съвсем не води до крайни убеждения в Турция. Не, нямаме, отговаря госпожа Кораца бил на някой от залата. Имаме ли Марин Люпен в Турция? Не, нямаме. Имаме си избрано правителство. Може ли сега аз имам думата, нали така? Казваме на Турция да затвори границата с Гърция, но да отвори границата с Сирия, което означава, че те, освен милионите беженци, които вече са там, в 25-те лагера, ще трябва да поемат, представете ли си, колко още бежанци, много повече отколкото 25 те държави членки, казва е, госпожа Кораца Бил, трябва да приемат. Това е огромен брой. Приключвам, ама ме прекъснаха, господин председател. Време е да говорим за фактите и да си сътрудничим с Турция. Стига сме я критикували. Господин Мавридес. I'm sorry. Процедурен въпрос. Извинявам се. Много се извинявам. Значи, е, трябваше докладчиците в сянка да имат две минути. Вие не бяхте тук е, при предишния председател. Ана Мария, е, подкрепям те, въпреки че не бях съгласен. Когато сте председател, ще трябва да следите за времето. Съжалявам, аз не бях в залата преди това. Господин Мавридас, благодаря. Надявам се, че ще ме оставите да говоря две минути. Ще говоря и аз за факти. Това е доклад за присъединяването на Турция. Тук не става въпрос за преговорите е, за Кипър. Та. Трябва да похвалим Кати Пири за първоначалния текст, който се съсредоточава на е, насилието в Турция. И това е хубаво и основателно. Но две резерви имам аз. Първо, Ако виждаме, че правовата държава се влушава и се нарушава човешките права в Турция, това очевидно означава, че политиката, която следваме до тук, а именно да отваряме все повече и повече глави, се е провалила. Имаме ли альтернатива? Не може ли да стигнем до истинските европейски сили в Турцията да ни помогнат? На следващо място, за Кипър. Не може да започваме преговори за Кипър в а, тази комисия или в Европейския съюз. Въпросът за Кипър е свързан с, с въпроса за присъединяването на Турция, защото Република Кипър е член на Европейския съюз. Може ли да се намери решение на този въпрос, без преди това да сме осигурили правова държава в Европейския съюз? И това е последният ми коментар. Преди да каним господин Айда, нека да се уверим, че ще има решение за Кипър на базата на европейските ценности. Благодаря. Аз е, имам впечатление, казва госпожа Телхарус, е, че Европейския парламент и Европейския съюз е, са заблуждени, що се отнася до положението на разговорите в Кипър. Поради което аз не мога да приема, че сега обективно се представя положението от колегите. Искам да посоча, че Кипърската република може да бъде премахната. Това обаче не е свързано с реалността. Кипърската република ще продължи да съществува и след решаването на кипърския въпрос. Сега по решението, към което се стреми Турция и което изглежда предстои скоро тук, би трябвало да приемем по-скоро да си зададем въпроса, приемаме ли създаването на мусулманска държава в Европейския съюз. Предложенията, които се правят тук не са приемливи, защото се премахват човешки права и е, това не е съвместимо с достиженията на европейското право ние не можем да приемем е, информация, която се представя от името на Европейския парламент. Е, искам и аз да кажа нещо за Кипър, казва ораторката във връзка с посочването на решение. Може би не е задача на Европейския парламент да посочва конкретни неща тук. Правата на човека в Кипър, това трябва да се гарантира също така и прилагането на европейското законодателство. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. До голяма степен е, госпожа Пири е обхванала реалността и ние трябва да си представим цялостната регионална картина. Положението в Турция се влушава, е, положението на населението в Турция се влушава, опозиция и журналисти биват подлагани на преследване, влушава се и положението на кюрдите. Също така Турция поддържа странни отношения с ислямска държава. Всъщност, кой подкрепя трафикантите по средиземноморските брегове, по бреговете на Турция и Гърция? Аз мисля, че окончателният доклад ще трябва да допринесе за решаване на кипърския въпрос и то съгласно европейското законодателство и съгласно европейските принципи. Говори се за откриване на нови гранични пунктове – благодаря, господин Христопоров, благодаря, господин председател. Аз мисля, че Европейския съюз почива на ценности и норми, които никой не бива да нарушава и сега не бива да се говори е, за Турция преди да бъде прият този протокол. Кипър не се признава от Турция. Също така няма достъп на кипърски кораби и самолети до Турция. И си задавам въпроса, кой от е, депутатите би взел отношение, би се изказал за страна, която не признава собствената му страна. Е, що се отнася до възможностите за присъединяване, аз мисля, че не можем да отваряме нови глави, докато Турция не признае Кипърската република и съответния протокол. Това беше посочено и от изказалите се преди мен. След това искам да посоча споразумението за морско право. Турция трябва да го спазва и не трябва непрекъснато да нарушава териториалните води и въздушното пространство на Гърция и Кипър. Има проблем с Кипър, защото Турция го създаде с нахлуването си там, с хилядите войници, които е, са там. Всъщност е, Турция е, е единствената държава, която държи в ръцете си ключа на решението и ние не можем да искаме принос от Гърция и от други страни, след като Турция не дава принос. Сега по границите. Няма граници на Кипър. Има разделителна линия и всъщност е, това е терминологична грешка, която трябва да се коригира аз искам все пак в крайна сметка да подкрепя положителните усилия на докладчика. Следващият оратор, господин Цеса. Аз също искам да поздравя госпожа Кати Пири. Може би някои неща трябва да се променят, но трябва да останем реалисти. що се отнася до е, темите Кюрди и е, Кипър, след това прелитане над въздушното пространство – може би е, трябва да е, спазваме и нашите задължения по отношение на Турция. Ние обещаваме на Турция 3 милиарда евро е, в е, подкрепа на това, което правят в бежанските лагери. Там има 2 милиона и половина души. Тоест, е, ако ние не приемем и не изпълним нашето задължение, това е ще има апокалиптични последици за нас, поради което ние първо трябва да се отнесем първо сериозно към нашите задължения, не само като Европейски съюз, но и като отделни държави, след това да започнем сериозен диалог и да искаме е, и ответната страна да спазва задълженията си, най-вече по отношение на Кипър и е, кюрдите и нарушаването на въздушното пространство. Самен Мартюн е, от името на комисията. Благодаря. <clears throat> Мисля, че бяха ясно описани предизвикателствата в отношенията между Европейския съюз и Турция. Този доклад по принцип съответства на, на оценката на комисията за 2015 година. Имам няколко коментара. Най-напред искам да подчертая, че беженската криза не отцветява цялостните отношения с Турция. Тя е по-скоро е, повод да преоткрием нашето нашите отношения и да помислим как по-ефективно да организираме нашето сътрудничество. По отношение на другите елементи, господин граф Ламсдорф каза, че бе отложено оценката на комисията. Ние слушахме дебата много много внимателно от последната година и комисията искаше да направи много прецизен анализ за една страна кандидат за, кандидо, за траекторията, която тя трябва да следва е, при, в присъединителния процес. Сега за плана за действие. Турция наистина направи много важни стъпки. Например, е, прие сирийци, даде им достъп до работния пазар, има визи за сирийци. Не всичко е перфектно. Има е, определено намаление в беженския поток, но все пак е, искам да напомня, че тези 3,5 милиона, милиарда не са за Турция, те са за бежанците и се надяваме чрез този инструмент да намалим притегателната сила за бежанците. Освен това, развитието в Турция по отношение на основните права, независимостта на съдебната система, е, законодателството в областта на тероризма. Е, това са неща, които будат нашата загриженост, както и а, отношението към университетските преподаватели, подписали петицията, включително и отношението към журналистите. Знаем, че има журналисти затворени в затворите неправомерно. Ние се е, съсредоточаваме върху човешките права в нашата оценка. Искам да подчертая, че върховенството на закона и човешките права са ценности, които са в сърцевината на, на, на преговорния процес е, за комисията. И искам да кажа, че отварянето на глави 23 и 24 би подкрепило Турция да проведе реформите, които страната във всички случаи е, трябва да проведе. Кати. Благодаря, колеги. Благодаря и на комисията за многото коментари. Нямаше много комен... Е, въпроси, но искам да направя някои коментара. Това, което каза господин Чорчо за е, събитието от последните седмици, че някои от нещата не се намират, не са отразени в е, доклада. Да, така е, но е, броя на думи, които могат да бъдат включени в доклада, са ограничени. Някои неща наистина трябва, може би, да бъдат споменати и това може да стане чрез изменения. Сега по отношение на това, което каза господин Ламсдорф. Наистина, анализът анализът за това, че а, този доклад е добър, анализ идваш от крайно десните. Това би било много обезпокояващо заключение. Сега за това дали турски е език, официален език. Той е официален език при преговорите във всички случаи. Това е факт. Сега, за отварянето на главите 23 24, мисля, че причините за отварянето им са грешни. Те не, отварянето трябваше да се случи отдавна, не биваше да се свързва с а, структурата на процеса на присъединяване. Това, което каза е, госпожа Зомер Ламсдорф и колегата от Зелените, не бива да обвиняваме само Турция, когато <clears throat> говорим за беженската криза. Европейският съюз също трябва да изпълни своите обещания. Така че ние от много време говорим за тези 3 милиар... милиарда в съвета. Малко пари са преведени в, в, на Турция, а освен това ние също трябва да поемем нашата отговорност по отношение на бежанците. Това е също част от доклада. Има неща, които трябва да се подобрят. Това е така, но така или иначе трябва да а, да кажем, че турското население, турската държава правят много по отношение на беженците. Тук ще спра. Благодаря ви. Благодаря. 23 февруари е крайният срок за подаване на измененията. С това приключваме този дебат. Е, сега преминаваме към точка 7 и давам думата на докладчика Чарлз Тенок за доклада Черна кора. Okay, well, thank you very much, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. През 2016 година, ще, тази година ще бъде много важна за Черна гора. 10 години от независимостта. Страната се предивижва към парламентарни избори. И това в ситуация, когато се провеждат преговори за евентуално членство в НЕТО, поканата е от миналата година. Правителството на Дюкано е- се ползва с доверие. Предстои обаче ново, създаването на ново правителство, включващо представители от целия политически спектър. Извинявайте, Чарлз, искам да помоля за тишина колегите. Естествено, аз като е, докладчик приветствам тези разговори и се надявам резултатът да е прагматичен. Надявам се да има свободни и честни парламентарни избори. Управляването на регистрацията и, и процесът на преговори, това е много важен процес ситуацията на опозицията буди загриженост. Има министри, има постове на министри, които са предоставени на опозиционните партии. Надявам се, е, чрез това опозицията да може да проведе реформите, зад които застава. През 2016 година ще се отворят нови глави и вероятно ще се затворят някои. Както докладът на комисията, така и проекторезолюцията отбелязва, че престъпността все още е висока, но има напредък в тази област. Виждаме много съдебни дела, свързани с организираната престъпност, а прокуратурата е много ангажирана в цялостния процес. Приветствам ангажимента отделен на борбата срещу организираната престъпност. Това е висок приоритет на правителството. Има някой загриженост е, има някои загрижености по отношение на ресурсите и финансирането на държавните институции. Но трябва да знаем, че е, това е малка страна, като Черна гора е, и ресурсите и финансирането са ограничени. Има, водят се преговори за членство в НАТО. В момента виждаме а, адаптиране на политиката на Черна гора към политиката на, а, на Европейския съюз, например санкциите за Русия, въпреки натиска от Русия. Черна гора работи в сътрудничество с Европейския съюз и по отношение на тероризма ще има разговори по отношение на референдума за НАТО. Според мен това е вътрешна, вътрешен въпрос за Черна гора. Ние като Европейски съюз не би трябвало да се намесваме. Освен това, трябва да вземем предвид цялостния контекст на дебата и външните влияния върху него. Като обобщение, аз съм доволен от резолюцията и се радвам, че можехме да работим конструктивно с всички политически групи. Постигнахме компромиси. Черна гора е една добра, един добър пример, светъл пример от Западните Балкани. Това е моето основно послание. Благодаря, казва председателят, благодаря за работата и сътрудничеството с докладчиците в сянка. А сега колегите имат думите. Моля, вместете се в една минута. Колегата Ковачев има думата. Благодаря. Искам да поздравя господин Танък за е, неговия конструктивен подход. Аз мятам, че Черна гора наистина е един добър пример на западните Балкани, но въпреки това искам да напомня, че има, имаше насилие, имаше напрежение по улиците на страната, така че нищо не е гарантирано. Важно е да се уважават човешките права, демократичните практики. Мисля, че едно от важните е, послания се съдържа в изменение 2, а именно коалиционното правителство да осигури мирното провеждане на процесите, на протестите. Искам да подчертая и нашата загриженост за това, че омбудсманът няма достатъчно капацитет да се справи с определени дефицити в институциите. Много важно нещо, нещо каза господин Танок, а именно натиска върху е, Черна гора при, при, при преговорите с НАТО. И се надявам, че съседните страни на Черна гора също ще последват примера и в е, е, сътрудничеството си с Европейския съюз. Господин Андролакис. Първо искам да посоча следното. Във връзка с Черна гора става дума за изборите от миналия месец и които са от изключителна важно за развитието на Черна гора. Става дума за гарантиране на тези избори за да не могат да бъдат оспорвани резултатите, по тази причина трябва да се приеме нов избирателен закон, за да могат да бъдат коригирани всички слабости в системата преди изборите и системата да може да функционира по време на изборите. Цялата тази процедура трябва да се базира на прозрачност и на консенсус между всички партии в страната. Всички те трябва да прилагат добре това законодателството. Искам да благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество сътрудничество. Няколко думи във връзка с компромис 11. Ние имаме е, нужда от е, подкрепа. Е, трябва да се гарантира на гражданите е, да е, консумират безопасни продукти и да бъдат е, предпазвани всички работници. Сега насилието срещу жените, господин председател, аз е, мога да кажа, че многократно тук беше импровизирано и е, сега искам да посоча пак е, насилието срещу жените, достъп на жените до пазара на труда, също така достъп на жените в парламента и накрая биоразнообразието в е, Черна гора и значението му за Европа. Що се отнася до е, моето лично изказване, аз искам също да благодаря на господин Танък за е, компромисните изменения, които ни дават възможност да отбележим напредъка в Черна гора – това представлява един модел за Западните Балкани. Е, смятам обаче, че е несправедливо един е, период на политическа нестабилност да постави под въпрос постигнатия напредък. Наистина трябва да се гарантира борба срещу корупцията и спазване на принципите на правовата държава. Също така е, пенсионните права. Това е изключително важно не само за тази страна, но и е, за други страни от този регион. Също така да се спазват и правата на потребителите. Компромис 13, е, той засяга вече данъчната система. Мистер Радош, one minute. Hvala lijepa i ja... Gospodin Radoš za jedna minuta. Аз също искам да благодаря на колегата Танок за а, подготвения доклад. Има някои компромиси, които също успяха да бъдат постигнати междувременно. Черна гора е една от най-важните страни в процеса на разширяване, поради което е необходимо е, разширяването с включване на Черна гора да протече при много високо качество, така че да бъде пример за съседните държави, например Косово. Косово е в твърде ранна фаза на присъединяване, също и Босна и Херцеговина, която вчера подаде молба за членство. Корупция, не спазване на принципите на правовата държава, гражданското общество и неговото състояние. Всички тези теми правилно се посочват използват и това е важно в тази фаза на интеграция на една подобна страна, поради което докладът е с много високо качество, много добре изготвен. Също така искам да посоча, че е, трябва да се засегне един друг политически аспект в страната. Това са изборните процедури и как е, след е, изборите е, ще. Е, протече е, развитието. Алде ще подкрепи това е, демократично развитие. Госпожа Илуначък. Нека от името на зелените да благодаря на <clears throat> господин Тенък за неговите, за неговите добри компромиси и за това, че посуни в е, своя текст много от нашите предложения. Важни са въпросите, <clears throat> например, за медийната свобода, за разследванията, и за това в тези комисии да не влизат повече от 50% представители на полицейските власти. Освен това имаше много други неща, с които ние сме доволни, които ние добавихме и бяха приети. Водните електроцентрали са също важен момент. Е, в Конституцията на Черна гора се казва, че тя е екологична страна, но според нас Приключвам. Но според нас ние не виждаме този елемент така добре застъпен за НАТО. Смятаме, че трябва да има референдум, поне референдум, и мисля, че трябва да се погледне процеса на диалог, който се провежда в момента след отхвърлянето на вота на недоверие. Тогава бе предложен диалог, почиваш на определени принципи, диалог, който да включи всички представители. Това е нещо много важно, за, по което се споразумяхме и може би може би може да се договорим за, може да говорим по това а, преди пленарната сесия. Фабио. Благодаря. Искам да изкажа моята благодарност на колегата Танок за чудесната работа, която е извършил. Става дума за страна, чието развитие следим от дълго време. Разбира се, там има необходимост от реформи в публичната администрация, също така и иземване на имущество, придобито от престъпна дейност. Също така трябва да се е, настоява за превентивната конфискация. Това беше добър подход в Италия в борбата с мафията. Също така трябва да се говори за ашкали. Те не са посочени там. Е, Експлицитно обаче те е, са обект на е, дискриминация също по време на Балканските войни. Аз ще бъда малко по-предпазлив. Ще посоча, че в този геополитически регион е, продължава продължават да се подклаждат конфликти. Ще посоча и проблема свързан с Адриатическия регион в момента ние водим там една голяма политическа кампания и разбира се, очакваме кохерентност с другите държави. Следващият оратор господин Петърле. Благодаря, господин председател. В това заседание ние обсъждаме три държави кандидатки за членство в Европейския съюз. И ще спомена тук Босна и Херцеговина. Радвам се много, че е, господин е, Танок носи добри новини от Черна гора. Поздравявам е, за 10 годишнината от независимостта на тази страна. Обаче има някои пропуски, които продължават с години, които се отбелязват във всеки доклад. Корупция, не спазване на принципите на правовата държава, не спазване на правата на човека. Също така мога да кажа като цяло, че картината там продължава да бъде асиметрична. Ние имаме различни е, решения по отношение на статута, което трябва да ни създава повече загриженост. Би било по-добре, ако има по-добра симетрия там. Благодаря. Тонино. Благодаря. Приветствам доклада на господин Танок, той е много добре балансиран и също подчертава областите, в които Черна гора трябва да постигне напредък, но проблеми свързани с корупцията, да, те е, съществуват постоянно. 22 глави бяха открити в преговорите с Черна гора, това показва напредъка на страната. Съвсем скоро, преди известно време, Черна гора беше поканена да кандидатства за членство в НАТО и а, ние бихме се радвали на Балканите, ако тази страна се присъедини към НАТО. Преди няколко десетилетия имаше агресия в тази част на континента и там е добре сега да има истински мир. Разбира се, трябва да се изяснят някои въпроси, свързани с а, войната. Черна гора през следващите седмици ще трябва да преодолее някои бариери, да се приближи до европейските стандарти. Там са необходими социални реформи, но също мога да кажа, че е, и опозицията е, трябва да бъде чута в по-голяма степен там. Благодаря следващият оратор. Представителя на комисията, моля. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко, нека да спомена на господин Кенен Павич инициативата за преодоляването на политическата криза, ако можем да наречем такава, политическата криза в парламента на Черна гора. През декември бе започнат политически диалог, в рамките на който всички политически а, групи, с изключение на ИФ, се включват. Имаше а, покана от страна на парламента, а, наш наблюдател да има там и оценката на нашия наблюдател е, че се провежда конструктивен диалог, което означава, че всички участници са решени да намерят изход от задънената улица, в която се намират. На следващо място, на 27 януари министър председателят каза, че ще предостави пет министерски места, за да може да гарантира правителството си. Това, което виждаме и което предстои през следващите седмици, са интензивни дискусии. Ще има и контрапредложения, за да може да има поделяне на властта В момента, както казах, тази дискусия тече и доколкото разбираме, до 19 февруари, т.е. до петък, ще трябва да има решение. След като изготвим доклада, ще научите и вие малко повече. Комисаря Хан в рамките на една конференция се срещна с министър-председателя и го поздрави за поканата, която получи а, Черна гора за НАТО през декември. Сега Черна гора навлиза в важен етап, имайки предвид правовата държава. Европейския съюз очаква да има напредък по глави 23-24 и напомня, че НАТО също ще следи състоянието на правовата държава в Черна гора, за да може Черна гора да се присъедини към Съюза, към НАТО. Благодаря ви. Казва председателят. Всички е, ние знаем, че Черна гора е най-напредналата държава в е, югоизточната част на Европа. Ще гласуваме следващата седмица на 23 и ще гласуваме в пленарна зала през март с което преминаваме към последната точка от дневния ред за днес. Нямаме много време. Доклада за Македония. Иво Вайгъл е докладчик. Изключително сложни времена за тази държава, имайки преди това, което се случва там. И като цяло в контекста на беженската криза, Иво, заповядай, имаш думата. Благодаря, господин председател. Искам да започна с един малък комплимент към председателя за начина по който той води днешното заседание. Наистина по този начин трябва да се води едно заседание, по начин, който да позволява нормална демократична дискусия. Благодаря ви. Македония, както много често е отбелязвано, се намира на важен политически кръстопът. Този доклад не може да обхване цялата комплексност на проблемите в тази държава. В доклада са посочени само неотложните проблеми, които Европейският парламент трябва да осъзнае във връзка с европейската перспектива на Македония. Македония обаче трябва да направи повече, за да се осъществи тази перспектива. Днес Македония е изправена пред решението дали политическите партии, които е, подписаха споразумението от Бржино, могат е, да постигнат това единство, защото както този доклад, така и доклада на комисията – представляват за бъдещата европейска перспектива на Македония и за започването на преговорите за присъединяване е, поставят условия всъщност да бъдат изпълнени изискванията на това споразумение. Економически реформи, реформи по отношение на свободата на медиите, също така по отношение на правата на младсинствата, а и други неща, за които говорим вече от години. На 20 септември трябва да бъде взето решение, трябва да се извърши оценка от страна на Европейския съюз и САЩ дали са създадени условия за провеждане на избори на 24 април тази година, така както беше предвидено в Брежинио. Освен това, мога да кажа, че има достатъчно време за изпълнение на тези задължения. Това означава, че избирателните списъци могат да бъдат е, съставени по надлежен начин. Това означава също да се осъзнае прав... ролята на медиите в този процес и създаване на необходимите условия за прокуратурата, която трябва да отстрани нередностите в аферата, свързана с прилагане на специални разузнавателни средства, слушая телефонно подслушване. Благодаря на всички докладчици в Сянка, благодаря на всички, които сътрудничиха за изготвяне на доклада и очаквам в бъдеще да продължим да работим така конструктивно, както и сега. Господин Петърле получава думата сега. Благодаря, господин председател. Аз искам да поздравя докладчика господин Иво Байгъл и докладчиците в Сянка за последователния подход, е, който прилагат и за осигуряването на наистина една добра последователност в изготвянето на доклади. Сега обаче се добавя един допълнителен елемент – политическа криза, която е, е свързана с е, изпълнението на споразумението от Бразинио. Е, най-важните заинтересовани страни е, се надявам да издържат и този тест в полза на страната. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря ви, господин председател. Това е конструктивен и доста изискващ доклад. ЕНП подкрепя подхода на докладчика, който е, е обърнал поглед в бъдещето, като същевременно се опита да се справи с настоящите проблеми. Смятам, че е важно да имаме балансиран доклад, в който да се признават както постиженията и реформите в Македония, така и текущите проблеми. Важно е двустранните проблеми да не се използват като извинение е, и пречка за членство в Европейския съюз, защото е възможно проблемите да се решат между държавите членки. Преди предстоящите избори, вече знаем, бе постигнато споразумение – с приноса, разбира се, на членове на Европейския парламент. Изготвянето на, избирателни, надежни избирателни регистри е доста важно условие. Важно е да има и свобода на медиите. Важно е и двете страни да покажат желание за разработване на култура на толерантност и приобщаване. Трябва да има приобщаващо отношение от страна на колегата Вайгъл, който а, винаги остава отворен към предложения и корекции по доклада си. Благодаря. Ричард, един от преговарящите. Um, Благодаря ви. Аз съм и докладчик в сянка от името на групата. Благодаря на господин Вайгъл, както и на господин Кукън и на всички останали колеги, които се включиха в изготвянето. Няколко неща бих искал да кажа. Първо, във връзка с доклада. Моята група реши да е на мнение, че Европейския парламент трябва да се придържа колкото се може по-тясно до заключенията на съвета от тази година. Много хора искат да тълкуваме или да преизтълкуваме нашето становище, но сега е много важен момент за тази държава и Европа трябва да е единна. Ето защо ние казваме пълно прилагане на споразумението, съществен напредък във връзка с реформите и приоритетите. Надявам се, че всички групи ще ни подкрепят. Господин Вайгъл е готов на компромиси. На следващо място. Времето за изборите. А, няма значение кога ще се проведат, ако нищо не се промени. Ние очакваме бързи и а, краткосрочни решения, които да се отнасят до медиите. Важно е да има промени, ако искаме да имаме свободни и честни избори. Очакваме а, и доклада в това отношение. И накрая – първите а, задължения, извинете, първите обвинения във връзка с главния прокурор са на лице. Не трябва да подценяваме а, сериозността на ситуацията, може да има и фалшифициране на изборите. Трябва да помислим как бихме могли да решим проблема. Благодаря, Ричард. Господин Джамбаски от Екаре. Благодаря ви, господин председател. Поздравяваме колегата Вайдо, и разбира се нашият репортер в господин Танук за това, че бяха постигнати доста компромиси по доклада. Разбира се, ключово е значението на този доклад за европейската перспектива на Република Македония, както е ключово и това тя да бъде част от Европейския съюз. Но все пак все още има няколко въпроса, които би трябвало да, и за мое съжаление, не влезнаха в този доклад и те са свързани с правото на гражданите на самоопределение, на сдрушаване, с защита на техните политически права. Част от колегите, необяснимо за мен, не пожелаха да влезат тези компромиси в този доклад. Надявам се до година да постигнем по-голям напредък в тази сфера. Благодаря ви. Благодарим, Ангел. Е, сега даем реч колегици Сакорафа, плиз. Благодаря ви, госпожа Сакорафа. Благодаря ви, господин председател. Още веднъж бих искала да повторя, че трябва да проявим толерантност. Европейската комисия и Европейския парламент могат само да спрат напредъка, който е започнал. Критериите от Копенхаген не са изпълнени но стигнахме до политическо споразумение през юли и през август. И сега това политическо споразумение се поставя под въпрос. А, има партии, които не желаят да се включат в изборите по тази причина. А, ние се провалихме, а пък тук чух твърдение, че тази държава е най-напред от региона по отношение на сближаване на законодателството и с европейското. много често се използва а, прилагателното македонски. Това само насърчава национализма и осложнява допълнително ситуацията, която е описана в доклада. По този начин насърчаваме политиците да не спазват принципа на правовата държава отказваме ги да извършат какъвто и да е напредък по отношение на добросъседските отношения. В заключение, важно е да има и похвали, за да може да продължи напредъкът. Въпросът за добросъседство може да бъде решен на равнище НАТО и ЕСА. Благодаря ви повечето от въпросите, които исках, от коментарите, които исках да направя, вече бяха направени. Благодаря на колегите за балансирания доклад. Съвсем не е лесна темата. Аз обикновено не искам да се прави диференциране от заключенията на съвета, но този път съм съгласен с колегата Хауит – че в този конкретен случай е по-добре да се придържаме към термините, използвани там. Надяваме се, че това ще ни бъде от полза. Във връзка с името, проявих търпение към колегите от Гърция, когато разглеждахме предишния доклад. Сега, въпросът е от международно естество но Гърция трябва да реши дали ще приеме предложението или не. Всичко е въпрос на политическа воля. Зная, че е трудно, но трябва да има някаква политическа воля в това отношение, ако искаме Македония да се присъедини. Господин Питадеус. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αφού με τη σειρά μου συγχαρώ και εγώ благодаря ви, господин председател. И аз на свой ред бих искала да поздравя Андре за начина по който председателства днешната дискусия. Бих искал да ви напомня, че много от колегите смятат, че бившата Югославска република Македония не е отговаря на изискванията за членство. Много а, хора се крият зад проблема с името. Проблемът с Гърция. Англия все пак не е член на Европейския съюз като Англия или Великобритания, а като Обединено кралство, нали така? Федерална Германия изискваше само Федералната а, република да има правото да се нарича Германия, ако помните. Така че а, Същото е и в случая с бивша Югославска република Македония. Един бивш германски министр заплаши да не отпуска финанси на някои държави, ако те а, решат а, да наричат източна Германия с името Германия. Днес не се използва термина пруси. Говорим за Бранденбург. Това, което искам да кажа, е, че бивша Югославска република Македония трябва да реши проблема, а не Гърция. Отлично, извješću и слажен се у potpunosti с ним да се Македония... Благодаря на колегата Вайгел за чудесния доклад. Наистина, Македония трябва да е стане страна кандидат, е, тя е отбелязала значителен напредък. Това е така. Македония е една от петте страни в Европа, в, в която бележи ръст, економически ръст. Освен това, тя се справя много успешно с миграцията. От края на миналата година виждаме тази тенденция. За Македония може да кажем, че тя опазва европейските граници. За това трябва да започнем преговорите с страната. <clears throat> За това призовавам съвета. Освен това, две двустранните въпроси би трябвало да бъдат решени на, на, в, в рамките на двустранни преговори, както това се случи с Харватия и Словения, с, както с това беше случая с Сърбия и Косово. Искам да подчертая, че изборите през април са важно, важни, важни са за реформите в страната и за европейския път на страната. Затова аз съм за провеждането на тези избори. Тунино. Поздравление на колегата Вайгел за добрия доклад. Наистина, това беше много напрегната година за Македония. Е, от една страна имах чувството, че дискусията ще се повтори от миналата година и няма да има конкретни резултати, но е, в същото време положението в страната се е вложило. Ето защо трябва да подчертаем, че понякога колегите от парламента е, помагат при преговорите. Проблемите в страната могат да се разпространят и извън нея. Тук трябва да помогнем. Беженската криза ни показа, че Македония играе важна роля тук. Е, Македония е малка страна, има много етноси в нея, но преживява политически напрегнати моменти. Какво искам да кажа? Има корупция, има разследвания и има напрежение и разделяне в обществото. За това е необходимо да се проведат реформи, така че недоверието в европейската перспектива да не бъде подкопано. Чарлз Стенок. Обединеното кралство включва много, много отделни елементи. Ние се наричаме Великобритания не защото сме толкова е, велики. Има и Британия в, е, във Франция. Така че името не винаги е толкова важно. Сега искам да благодаря на докладчика. Естествено, е, в Македония има политическа нестабилност, това е така. Има беженска вълна, която е голямо предизвикателство за страната. Искам да приветствам и работата на, на господата Кукъм, Хаует Вайгъл, които опосредстваха разговорите от юли за съставянето на правителството. Има много предизвикателства, например организираната престъпност, е, етническото напрежение. Според мен Македония трябва да бъде привлечена в евроатлантическите структури и аз е, призовавам гръцките колеги и по-скоро Гърция да премахне своето вето върху началото на преговорите с Македония. Да, наистина, <clears throat> това бяха доста имена следващият колега Алойзе. Нещо процедурално. Двама колеги отново казаха, че Македония не изпълва не изпълнява условията за членство, но ние не говорим за пълноправно членство, ние говорим за условия за започване на преговорите. Тереза от името на комисията. Благодаря. Ние приветстваме проекто резолюцията и доклада за напредъка 2015 година на Македония. Те заключенията от тези документи съответстват на оценката на комисията. Ние оценяваме е, политическата криза в Македония. Тя беше заострена от скандала за подслушванията. За да може да преодолеем политическата криза, предоставихме следния подход. Най-напред политическо споразумение между политическите лидери. Това беше възможно благодарение на усилията на комисар Хан и трима депутати, господата Кукан, Хаует и Вайгъл. Бе направено, <clears throat> бе постигнато споразумение. Паралелно на политическото споразумение се съсредоточихме и върху провеждане на реформи. Ние работим върху прилагането на тези реформи. В момента, тази седмица, работим върху провеждането на изборите. Комисар Хан и другите колеги работят върху създаване на условия за честни избори. Както каза и господин Хаует, много е важно да изпратим към всички партии ясно послание за нашето становище. Комисията ще продължи да следва развитието на политическото споразумение, ще следим и напредъка по отношение на реформите. Комисията ще се спре на тези е, точки след изборите. Благодаря, Иво. Искам да благодаря на всички, които участваха в дискусията. Най-вече искам да посоча, че тази деликатна ситуация в Македония изисква много интензивна работа и то от месеци наред, също така и намеса на комисар Хан. Мисля, че е правилно да изразим нашата подкрепа и задоволство за работата на комисар Хан. Искам да благодаря специално на колегите от Гърция – за конструктивната дискусия. Имаше по-малко неясноти, отколкото обикновено. Наистина, за всички е ясно, че по някои въпроси сме на различни мнения. В сравнение с предходни дискусии, в които съм участвал, тази дискусия беше много по-творческа и много по-толерантна, за което ви благодаря. Благодаря, колега Вайгъл. Аз също ще говоря малко е, харватски, защото също съм голям приятел на Македония. Смятам, че ситуацията там трябва да се стабилизира. Смятам, че трябва да бъде овладяна политическата криза, страната да продължи пътя си към Европейския съюз. Вчера разговарях с представители на СВД, които наблюдават тази страна и попитах дали им е известно коя държава още през 2000-та година е парафирала е, доклада за присъединяване към Европейския съюз. Това е Черна гора и в СВД не го знаеха. Затова мисля, че ние в парламента трябва накрая да направим нещо, е, за да постигнем напредък е, към тласкане на Македония по курса към Европейския съюз. Благодаря на Иво Байгъл, благодаря на ръководителите на делегации и на всички, които участваха в днешната дискусия. Продължаваме заседанието в 15 часа с председателя на Комисията по външните работи и отбраната на Кнесета.